Моля, отбележете си, че имаме превод на всички официални езици на Европейския съюз. Трябва обаче да изберете точния канал за вашия език. Моля ви да обърнете внимание на това. Е, Като председател на парламентарната комисия по правата на жените и равнопоставеността между половете, за мен е удоволствие от името на тази комисия да приветствам с добре дошъл председателя на парламента господин Ежи Бузек. Добре дошъл. Много се радваме, че председателя Бузек пое ангажимента да произнесе уводно слово, за да отчете и той стотната годишнина на празника на жените. Очакваме с натърпение да чуем какви са гледните точки, позициите и идеите на председателя Бузек за равенството на половете. Сега ще ги чуем тук в Европейския парламент. Имате думата. Добре дошъл. Thank you very much. Благодаря. Госпожо Свенсон, колега, в Европейския парламент се радваме на тази възможност, чудесна възможност да ви приветстваме с добре дошли. Днес е чудесен ден. За последните 100 години нещата много се промениха. Средата в Европа се промени благодарение на Международния ден на жената. Нека да започнем празненствата, празненствата от сега, от днешната среща. Както каза госпожа Свенсън, в този парламент има пълно равенство по отношение на използването на езиците. Искаме да има равенство на половете и виждаме, че има такова. Ако погледнем езиците, ще видите, че в момента се говори и се превежда на 23 езика и аз сега ще премина на майчиния си език госпожо председател Свенсон, госпожо председател Фонтен, госпожо президент Робинсън, уважаеми колеги от Европейския парламент, госпожи и господа. Днес е много важен ден. Света се промени, откакто започнахме да честваме Международния ден на жената – всички знаехме, че жените нямаха права в миналото, че те бяха преследвани. Много неща се промениха в последните 100 години. Това трябва да се признае, но има все още проблеми свързани с професионалния живот, възнаграждението, политиката. В тези сфери и области все още няма равенство. В началото жените се бореха за правото да работят. Сега се борят да получават същото заплащане за еднакъв труд. Както мъжете. Същото въжи за правото на гласуване. Жените получиха правото да гласуват преди 100 или преди няколко години, но все още има дискриминация в избирателните списъци. Това се вижда навсякъде и в моята страна също. Затова аз съм поддръжник на идеята за въвеждане на квоти. В полския парламент в момента има проекто закон в тази връзка и аз много се радвам, че това е така. Аз подкрепям тази линия още от самото начало. Виждам, че колегите от полския парламент са тук. Виждам поне един или една колега, тя може да потвърди онова, което казвам. Това ще е първа стъпка в борбата с неравенството. Няма да стигнем скоро до края на борбата, но нещата ще се подобрят поне малко. Днес заглавието на срещата ни е Жените в политиката. Знаем, че жените в политиката могат да променят положението като цяло и това е важно. Важно е също, че те могат да окажат влияние върху националното и европейското законодателство по такъв начин, че да се отчетат е, най-спешните нужди на гражданите. Жените проявяват особена чувствителност към проблемите на деня. Нашите граждани могат да очакват, че ако има повече жени в политиката, ще се приемат решения, които ще са по-благоприятни за тях. Има много примери в тази връзка. Равенството в Европейския съюз започна след като се приеха римските договори. Сега то е част не само от договорите, но и от а, хартата на основните човешки права. Нека да ви дам няколко статистически данни. Какво е положението днес? Когато аз ръководех полското правителство, съответно говоря от а, гледна точка на своя личен опит, сред а, хора на ръководни длъжности в страната. Имаше 50 жени, става въпрос за министри, заместник-министри, участници в местната власт. Този рекорд още не е победен. Това е рекорд в полската история. А сега като председател на Европейския парламент, като човек, който има много власт в ръцете си. Аз съм назначил жена за, за началник на кабинета си. 54 процента са жените. В моя персонал 60% от работещите в Европейския парламент са жени. Повечето от заемащите постове, за които трябва да има експертни познания, са жени. Така че жените се занимават с важни експертни въпроси, имат ръководна роля в Европейския парламент има около 35% жени депутати, една трета са някъде те. Това естествено зависи от избирателните системи в държавите членки. членовете на Европейския парламент се избират в своите държави, за това ви моля да промените избирателните си закони по такъв начин, че след три години, когато има избори за Европейския парламент, жените депутати да са поне 50%. Това е ваша отговорност на членовете на националните парламенти. Ние в Европейския парламент не можем да променим вашите закони и нашите закони. Още нещо. Жените в Европейския парламент надхвърлят 30%, но по отношение на ръководните постове в Европейския парламент, процентът на жените е 40, включително в бюрото на парламента, сред квесторите и сред председателите на парламентарните комисии. Това са най-важните постове в парламента. Повече от 40% от тези постове са заети от жени. Така че, всъщност, от тази гледна точка има свръхпредставяне е, на жените, защото имаме 35% жени депутати в парламента, но повече от 40% от ръководните постове са заети от жени. Това все още не е достатъчно и статистиката не може да ни даде всички измерения. Ние се справяме по-добре от средното за националните парламенти в Европа, но това не е всичко. Не трябва да забравяме, че всички искаме жените да станат по-активни. Това е необходимо, ако искаме Европа да бъде водеща в света, ако искаме да се справим с кризата, ако искаме да мислим за бъдещето, нека да не забравяме, че жените са и майки. Ако искаме жените да бъдат активни в политиката, трябва да има въвеждане на почасово работно време, време. или работа заетост на половин работен ден, например. Освен това трябва да гарантираме достатъчно голям брой детски градини в държавите членки. Освен това, жените трябва да създадат възможност и всички ние трябва да създадем възможност за мъжете да участват в отглеждането на децата, защото много често те искат да го правят, но нямат възможност поради твърде голяма заетост. Нека да не забравяме, че в Европа сме изправени пред един демографски колапс. освен това не трябва да се забравя, че когато се отглеждат деца, това всъщност е работа. Макар, че жената стои в къщи, не можем да кажем, че жената не работи, ако отглежда своите деца, защото тя работи за благото на обществото. Тя извършва една от най-важните задачи от гледна точка на развитието на обществото. По отношение на бизнеса, преди няколко дни, заедно с заместник-председателя на комисията Вивиан Рединг, аз публикувах един документ, в който ние се обръщаме с апел към европейските компании да увеличат значително броя на жените в своите управителни съвети. Според проучванията, компаниите ще извлекат полза от нещо подобно. Ние всички ще извлечем полза от нещо подобно. Това е задача, с която трябва да се вземем. На днешния ден, на стотната годишнина от отбелязването на Международния ден на жената, искам да поздравя всички жени. Вие постигнахте толкова много през последните 100 години. Искам да ви кажа ясно и категорично, като се обръщам и към мъжете, и към жените. Все още има много предизвикателства, все още няма пълно равенство в Европа. Да не говорим за ситуацията извън Европа. Там са много далече от равенството. Не можем да лежим на лаврите си и трябва да работим усилено, за да постигнем тези цели. Честит 100 годишен празник. Желая ви всичко най-добро. Благодаря. Благодаря, господин председателю Бузек. От името на комисията и от името на всички участници искам да ви благодаря най-сърдечно за това вдъхновяващо слово, уводно слово за начало на днешния семинар. Днес отчитаме 100 годишната на Международния ден на жената. Естествено има много предизвикателства пред нас, но ние няма да се изморим. Ще продължим да работим, за да постигнем необходимите резултати. Аз съм убедена, че това ще стане. Отново сърдечно ви благодаря, господин председател Бузек. За мен е чест да приветствам Мери Робинсън, бивш президент на Ирландия. Добре дошла на госпожа Никол Фонтен – бивш председател на Европейския парламент. Добре дошла. Искам да приветствам всички участници от националните парламенти и от страните кандидатки. Добре дошли на членовете на Европейския парламент. Добре дошли на всички участници в днешния семинар. Очаквам да проведем едни вълнуващи и интересни разисквания. От а, е, няколко години насам имаме традиция да се събираме по повод а, е, честването на Международния ден на жената, за да споделим своя опит, да обменим най-добри практики и методи на работа, за да обсъдим нашите общи цели за постигането на равенство. Днес, както спомена и председателя Бузек, отчитаме една специална годишнина. Стотната годишнина, откакто за първи път се е отбелязал Международния ден на жената. Днес в мислите си се връщаме към онези, които поставиха началото преди 100 години на работата за постигане на равенство, на работата за постигане на правата на жените. Мисля, че е важно днес да се сетим за онези, които работеха преди нас и които, ако мога така да се изразя, подготвиха почвата за нашата бъдеща работа. Мисля, че ние имаме една отговорност към тези пионери на нашата работа. Ние трябва да продължим тяхното дело. За първи път Международния ден на жената беше отчетен в Австрия, Дания, Германия и Швейцария на 19 март 1911 година. Повече от 400 души участваха в първото отчитане на този ден. Тогава се говорило за правото на гласуване, за правото на работа, за жените, правото те да се образоват, правото да вземат обществени постове. Говорило се за това да се спре дискриминацията срещу жените. Това са били актуалните въпроси тогава. Само една седмица след тези масови събирания се е случило нещо много трагично. Повече от 140 работещи жени загубили живота си в а, така наречения триъгълен пожар в Нью Йорк повечето от жените, които загинали тогава, били емигранти от италиански и еврейски происход. Това се случило много скоро след отчитането на първия Международен ден на жената. Съответно, вниманието било заострено още повече. Внимание е, е било насочено към условията на труд за жените, условията на труд като цяло, законодателството в областта на трудовите отношения. Темата, която сме избрали днес е жените в политиката в Европейския съюз. Това е една тема, която е свързана с нашия личен опит, с нашето ежедневие като политици на различни нива – на национално ниво, на европейско ниво, на международно ниво. Въпреки, че, както каза и председателя Бузек, имаме голям а, напредък, не трябва да забравяме, че има много предизвикателства, с които трябва да се справим в бъдещето тъй като все още ставаме свидетели на голяма доза неравенство. Тоест има много работа пред нас. Аз самата често смятам, че работата за постигане на равенство тече твърде бавно и когато изпадна в такива размисли, си мисля за различни те поколения. Мисля си за това какви предпоставки са имали различните поколения. Моята майка, например, какви предпоставки за своето развитие имала тя. И, и сравнявам нейните предпоставки за развитие с, с моето развитие, това, което аз съм имала като възможност. И така виждам всъщност какъв напредък сме постигнали. Броя на жените както в националните парламенти, така и в Европейския парламент се е увеличил. Виждаме, че има значително увеличаване през последните 10-12 години, около 8% по отношение на националните парламенти и около 5% по отношение на Европейския парламент. С 35,2 процента жени депутати в настоящия състав на Европейския парламент. Този парламент, Европейския парламент, се превръща в най-балансирания по отношение на участие на различните полове парламент от 1979 година насам. Най-големия напредък се постигна обаче до 2004 година. След това има много малко увеличаване. На ниво Европейски съюз трябва да кажа, че настоящата комисия съдържа 9 жени комисари. Това са всъщност 33%. Това е най-големия процент жени участнички в новоизбрана комисия. Искам да ви напомня, и освен това вярвам, че има някои колеги тук, които си спомнят за един положителен резултат този положителен резултат, за, за който аз току-що споменах, това е всъщност наш принос на онези, които участват в националните парламенти и в Европейския парламент. Ние именно оказахме натиск върху управниците в нашите страни да номинират жени за постовете на комисари. Спомняте си каква кампания имаше подета от Европейския парламент в есента на 2009 година. Ние се събрахме в нашата сграда и дадохме израз на нашите искания за това да има по-засилено участие на жените в комисията. Днес ще чуем Мери Робинсън, която има впечатляваща политическа кариера. Тя е бивш президент на своята страна, Ирландия. Има впечатляваща кариера на международно ниво като върховен комисар на ООН е по правата на човека. Добре дошла. Ще чуем какъв е опита и на госпожа Никол Фонтен. Тя е една от двете жени, които са били председатели на Европейския парламент. Госпожа Фонтен е работила и като министър в своята страна Франция – в втората част на днешния семинар ще имаме възможност да чуем какъв е опита на колегите от националните парламенти и от Европейския парламент. Ще споделим е, добри практики, ще споделим какъв е нашия опит относно засилването на жените в политическия живот. Трябва да защитаваме и да укрепваме правата на, на жените в политическия живот. Очаквам с нетърпение днешната дискусия. Мисля, че тя ще е интересна, обогатяваща. Тук сме се събрали хора с много различен опит и мисля, че ще е добре да, да чуем е, каква е ситуацията. Преди да дам думата на нашите гости, искам да направя няколко коментара от практически характер. На всяко място в залата има една бланка, чрез която вие може да поискате да се изкажете. Нашия дебат ще бъде разделен на две. Първата част е от по-общ характер – а втората част на днешната програма поставя специално ударение върху опита и най-добрите практики. Имате възможност чрез тази бланка, която е поставена пред вас, да регистрирате и да попълните информация за това в коя част на срещата днес искате да се изкажете. В първата или във втората част имате възможност да се изкажете и в двете части на дебата, но това трябва да окажете изрично в бланката. И накрая искам да ви напомня, че за всяко изказване има максимум 3 минути. Смятаме, че е важно, колкото се може повече хора да получат възможност да се изкажат, да разкажат за своя опит. Още веднъж добре дошли на всички най-сърдечно. Сега се радвам на възможността да дам думата на госпожа Мери Робинсън, бивш президент на Ирландия и бивш върховен комисар на ООН в областта на човешките права. Тя е председател на фундацията Мери Робинсън, която се нарича Справедливост за климата. Добре дошла, имате думата. You, Благодаря, госпожо председател. Господин председател, госпожи и господа депутати от Европейския и националните парламенти. Много съм впечатлена до момента от силният личен призив към равенство между половете от председателя Бузек и силното послание, което отправи госпожа председателя днес. За мен е чест, че съм поканена тук да изнеса основна реч по тема, която е близка до сърцата на всички. Овластяването в политическия живот и равното представителство на жените на всички нива в Европейския съюз. Като гледам аудиторията, със задоволство забелязвам, че има известен баланс между половете – има депутати мъже в залата, което е важно, защото равенството между половите не касае само жените, то касае всички нас. И е хубаво, че наблюдавам такава тенденция тук. Както чухме, днес отбелязваме 100 годишнината от Международния ден на жените. Може би заради това бях поканена да изнеса основен доклад да отбележа тази 100 годишнина, защото аз се водя като старейшина, който бе поканен от Нелсън Мадела да се присъедини към групата на старейшините. И моят съпруг от 40 години вече се квалифицира като помощник на старейшина. Искам да погледна малко по-широк план в началото. Искам да насърча всички нас да се сплотим с останалите жени по света през едните дни. На 8 март миналата година бях сред стотиците жени и няколкото подкрепящи идеята мъже, които преминаха през Бруклинския мост в Нью Йорк в знак на солидарност с хиляди жени по мостовете в повече от 100 градове и места по света. Мероприятието бе организирано от Зайнеп Салби, от Жени за Жени Интернешнъл и редица женски организации, международни неправителствени организации. Планира се още по-голямо мероприятие с жени и мъже по мостовите на 8 март през света в знак на сплотеност и женска солидарност, за да се отбележи 100 годишнината. Надявам се, че депутати от европейски и националните парламенти ще намерят мост, по който да минат с другите идния вторник за предпочитане с песен на уста. Годишната е време за поглед в миналото и в бъдещето. През 1993-та имах честа да съм на посещение в Нова Зеландия като президент на Ирландия по повод от познаването на факта, че това е първата страна в света, която дава право на жените да гласуват на парламентарни избори през 1893 година. Основният носител с гордост мога да заявя на този закон е ирландец Джон Баланс от Улстер, но истинската власт идва от жените на Нова Зеландия, които са изминали с колело стотици мили по планински пътища и на двата острова, за да събират подписа за кампанията. Интересното е, че за тях кампанията е била част от борбата за ограничаване на пиянството сред мъжете им. Всички сме запознати с борбата за правото на гласуване за жените в различните европейски страни в началото на 20 век и по-късно борбата за правото за кандидатиране за парламент. В някои части от света тези борби се водят отскоро и все още текат. Жените в Кувейт получават право да гласуват едва през 2005, а жените в арабския свят продължават да се борят, за да отстояват правото да се кандидатират за парламента и за правителство. Това може да се промени по-бързо защото много жени, особено млади жени, излизат на улиците в арабските страни, независимо от насилието срещу тях и искат по-голяма свобода, участие и зачитане на правата им като човешки същества. Това движение, което е различно в различните държави, може да има преобразователен ефект, ако за да могат жените да участват пълноправно и по-равно в правните структури и конституционните структури в Тунис, Египет, Бахрейн, Либия и евентуално други. Овластяването на жените е залог за демократичното развитие в арабския свят. Когато жените могат да участват в парламента, те могат да повдигат въпроси, които другите пренебрегват. След като се набере критична маса от жени депутати, се променят приоритетите, отделя се енергия за проекти, които другите пренебрегват Изгражда се връзка с избиратели, които са били оставени на страна или са били пренебрегнати. Участието на жените в властта осигурява по-добра представителност, по-добра реакция, отговорност и по-добра връзка в етническо, расово и религиозно отношение. Не трябва да бъркаме термините арабин и ислям. Жените в Европейския парламент трябва да подпомагат мирния преход към демократите, за който се борят младите жени и мъже в страните от арабския свят. Било то от ислямски происход или не, и да осъждат е, насилието и потискането на мирния те протести. Много важно е ние да се застъпим за мирните протестиращи, за свобода и права. На една конференция Жените срещу фундаментализма миналата седмица мога да цитирам своето изка... изказване. Има тенденция към ислямофобия в европейските страни, които се използват за политически и краткосрочни цели. Ние трябва да проведем открита дискусия по фундаментализма от този тип, особено отражението му върху жените. Няма ислямски феминисти, както няма еврейски феминисти и християнски феминисти. Трябва да зачитаме културното наследство и происход на, остан... на всеки останал. Може да се осъществи сериозна промяна в сравнително кратки срокове. Това, което ми дава особена надежда е, че аз бях свидетел на преобразованията, до което доводи властяването на жените в две страни – Руанда и Либерия – аз бях първият държавен глава, който посети Руанда след геноцида през 1994-та. Бях отново на посещение там през 1995-та, за да отразя страданието на руандските граждани в ООН. Геноцида там е ужасен. Църкви с много кости на, на хора, купчени дрехи, обувки, много от тях на деца, които са били убити. Но в този ужасяващ пейзаж имаше и нещо хубаво. Църковни дворове с цъфнали храсти в розово и червено с чудесен аромат. Както обясни един от представителите на неправителствените организации, това се дължи на факта, че земята е натворена с най-добрата тор – човешката кръв. Третото ми посещение е в Руанда като президент се състоя по-малко от 3 години след геноцида през март 1997. Присъствах на Общо африканска конференция на жените в Кигали, организирана главно от вдовиците, които са оцелели и са се справили с травмата. Руанда на тази конференция е пое ангазимент да овласти жените на всяко ниво, да промени дискриминаторните си закони за наследството и за имуществото. Резултатите са много положителни за социално и економическото развитие на Урална. Сега тя е рекордьор по процент на жени в парламента в света. По един странен начин може да се каже, че храстите цъфнаха отново там. Преобразуването на Либерия започна с жените активисти, които негодуваха срещу бавните темпове на мирните преговори, извършени от мъжете, преговарящи от двете страни. Те обкръжиха мястото на провеждане на преговорите и настояха да се постигне споразумение. Изборите там състояха през 2005 бе избрана първата жена президент на африканска страна Елен Сирлев. На 8-9 март 2009 по време на международна конференция в Либерия, съорганизирана от президентите на Либерия и Финландия, бе отбелязан напредъка постигнат до момента и бе създаден центъра Анжи Брукс за овластяване на жените. Мишел Бачелет, е изпълнителен директор на UN Women, избра Монровия за отпразнуване на първия Международен ден на жените в качеството си на заемаща тази длъжност. Спомням се една декларация, която изготвихме заедно с Кофи Анан Джимми Калтер и Граца Машел. Като членове на старейшините, вдъхновено от Несъл Мандела и архиепископа Десмонд Туту, искаме да препотвърдим важността на насърчаването на ръководната роля на жените и колко важно е да се защитят правата, човешките права на жените. Приветстваме е факта, че нараства броя на жените, които вземат важни политически длъжности по света, но има милиони жени и света, и, и момичета, за които няма какво да празнуваме. Положението им е нетърпимо. Жените вземат най-голям дял сред бедните. В много страни има системна дискриминация и насилие срещу жените. Жените са изложени на особен риск в конфликтни ситуации, влушава се броят на заболява... заболелите сред тях от е, спин, влушава се смъртността на майките. Младите е, момичета много често биват пренебрегнати, независимо, че те играят много важна роля за оцеляването на домакинствата и за функционирането на обществото. Тези проблеми ще останат на дневен ред за дълги години. Но аз знам, че те ще бъдат разгледани в Монровия тази седмица. Как стои положението в европейските страни? Отбелязан е сериозен напредък през едната десетилетия – по отношение на законодателството за равните възможности, практиката на, съдеб... на съда на европейските общности, националните съдилища и инициативите на Европейския парламент. Искам да приветствам работа, която върши Комисията за правата на човека. В доклад на тази комисия равенство между жените и мъжете през 2010 година се цитират по-раншните инициативи, включително и резолюцията от 2007 година за пътна карта за равенство между мъжете и жените 2006-2010. В доклада се повдига 26 пункта, от които първите 14 касаят е, заетостта на жените и равен, равно заплащани условия. Точка 15 обаче е доста слаба. Приветства се усилията, които се правят на европейско равнище за увеличаване на, на участието на жените в политиката. Застъпва се и идеята за по-голямо участие на жените във всички европейски институции, особено на отговорни длъжности. Подчертава се, че са необходими допълнителни сили национално, регионално и местно равнище. В доклада се очита, че само 3% от основните дружества с председател жена. Призовават се държавите членки и комисията да обърнат внимание на уязвимите групи жени, особено жените с увреждания и жените от, ромс... от ромски происход. Надявам се няма да възразите с това, което ще кажа, госпожа председател, но от доклада оставам с впечатлението, че тук просто се натискат е, копчетата, натиснати са всички точни копчета Доклада е прият с 22 гласа за, 2 против и ще бъде внесен на пленарно едната седмица, доколкото знам. Нека да обобщя цената на участието на жените, като цитирам част от доклад на Националния демократичен институт на тема демокрация, предизвикателствата свързани с промяната. В доклада се разглежда случаи от цял свят е, и се представя следната теза. Участието на жените в политиката помага за насърчаване на равенството между половете, засяга вида политически въпроси, които се разглеждат и вида решения, които се предлагат. Има доказателства, че колкото повече жени бъдат избирани на изборна длъжност, това се отразява върху политиката, поставя се акцент върху качеството на живота, Отразяват се приоритетите на семейството, жените, на етническите и расовите младсинства. Участието на жените има сериозно отражение върху местната общност, законодателството, политическите партии. Когато жените бъдат овластени като политически е, лидери, се подобрява стандарта на живот. Присъствието на жените в политиката следи за взимане на предвид на проблемите на жените и на маргинализираните гласоподаватели. Жените работят в дух на по-голямо сътрудничество, с по-малко иерархически връзки, за разлика от мъжете. Жените нормотворци гледат на властта като средство за да се обслужват и недостатъчно добре представените и уязвимите групи. Жените обръщат по-голямо внимание на проблемите на местното общество и на из... местните избиратели. Жените появяват ангажимент към отворяването на мир. Жените страдат несъразмерно по време на въоръжени конфликти – и много често застъпват идеята за стабилизация, възстановяване и предотвратяване на бъдещите конфликти. За да имаме стабилна, устойчива демокрация, жените трябва да бъдат насърчавани, овластявани и подпомагани, за да могат да станат силни политически и местни лидери. При това положение, защо на политическо равнище нямаме толкова голямо представителство на жените в Европа? председателя обрисува една оптимистична картина. В 10 държави в Европейския съюз жените вземат 27% от долната камара на парламента. На първо място са Швеция с 45 на 100. Но в мнозинството, включително в моята страна, процентът е под 23. А в две страни е даже под 10%. И явно е, че традиционните пречки се остават достатъчно силни, пречат на жените кандидатки, липса на достатъчно финансови ресурси, семейни задължения, липса на доверие в една доминирана от мъжете култура отразяването в медии на решенията от, от близкото минало на Лисия, Рунзули и Рашита Дати, членове на този парламент, ясно показват ясните пречки, пред които са изправени много жени в съчетаването на семейния и политическия живот. И така, въпросът е по време на тази 100 годишнина на Международния ден на жените. Ние в Европа готови ли сме да преодолеем тези и други пречки в рамките на един 10 годишен преобразователен период. Страните готови ли са да въведат национални квоти, както призова председателя на, пар... на Европейския парламент за местни и парламентарни избори, положение на десетилетия, за да се коригира дисбаланса? Европейският съюз, националните правителства готови ли са да предоставят финансови ресурси, за да квалифицират е, жените кандидатки на местно, национално, европейско равнище? Националните парламенти готови ли са да променят процедурите си, за да позволят на жените депутатки да осигурят по-добро съчетаване на семейните и работните задължения? Политическите партии в Европейският съюз готови ли са да проучат как да се променят, за да привлекат повече жени членове? Жените готови ли са да поемат отговорността да излязат с визия как Европейският съюз да преодолее Демократичния дефицит в момента. Това са въпросите, на които трябва да бъдат взети пред по време на 100 годишнината. Политическата, социална и економическа обстановка изискват нови сили и водеща роля. Трябва да сме оптимисти, но и реалисти. През 2008 година Комисията по равенството и правата на човек публикува доклад Пол и власт. Между другото там се казва, цитирам, на един Охлюв ще му трябва 212 години, за да премине цялата Велика китайска стена. Малко повече от 200 години, които ще са необходими на жените, за да бъдат равно представени в парламента. Нямаме нужда от подобни мудни темпове като един охлюв. Нуждаем се от бър, бърза радикална промяна, за да можем ефикасно да решим тези проблеми. Благодаря. Eh, Много благодаря, госпожо Робинсън. Сега искам да дам думата на госпожа Фонтен. Имате думата. Euh, Аз съм много щастлива, уважаема госпожо председател, от вашата покана да присъствам на днешното заседание за отбелязване на 100 годишнината от първото честване на Международния ден на жената. Това ни дава възможност да направим сметка на постигнатото до момента в тази величава битка, която бе величава и продължава да е битка, когато става дума за приобщаване на жените към политическия живот. Това е всъщност и мотото на днешното заседание. Поздравявам ви, че имахте идеята да поканите национални представители от националните парламенти на 27-те държави членки, както и на държавите кандидатки. Аз съм била евродепутат в продължение на 23 години и за това съм, имам пълното съзнание за това колко е важно съдействието, единодействието между Европейския парламент и националните парламенти в борбата за противодействие на така наречения демократичен пар... дефицит. Когато бях председател на Европарламента, аз работех за това по-близко сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти, така че днес поздравявам с добре дошли всички национални и евродепутати. Започвам с духа на решителност, с който европейските институции винаги са се борили за равнопоставеността между половете. Защо? Не само защото това е свързано с равноправието и справедливостта, а защото това е сърцевината всъщност на демокрацията. Демокрацията, която е основният градивен елемент на нашата Европа. Така, всъщност, даваме смисъл на основополагащият принцип на римският договор, който бе прият през зъби от някои държави членки. Нека да го признаем. Днешният прогрес се дължи до голяма степен на решителния дух на Европарламента, както и създадената през 1994 година Комисия за защита на правата на жените и за равнопоставеността на половете. Комисия, в която всъщност, казано между другото, участвах и аз. Работим и продължаваме да постигаме успехи до голяма степен именно на този неуморим бормен дух. Съществуват начини, по които бихме могли в още по-голяма степен да динамизираме нашата дейност. Наистина има напредък, но все пак този напредък е по-скоро умерен и пътят, който остава да изходим, да избродим, е още дълъг. Така че поставете ми, позволете ми да ви направя някои, да споделя с вас някои идеи. Европейският парламент трябва да продължава да заема водещо място в цялата тази битка. Днес са 35,2% жените, които са представени в Европарламента. С други думи, много повече, отколкото този процент за е, националните парламенти 24%. 40%, както каза председателя Бузек, са жените в управителните политически органи на Евросъюза, но пак виждате, че сме далече от 50%. През 1999 година бях избрана за председател на Европарламента и Всъщност тогава си дадох сметка, че бяха минали 20 години откакто Симон Вейл бе на същия този пост. Надявам се, че няма да бъде нужно и сега да минат 20 години, за да бъде избрана жена на чело на Европарламента. И така. Тук, в пленарна зала, често говорим за проблемите на нашето общество, на нашата економика. И именно тук Европарламента трябва да продължава да не отслабва вниманието си за тяхното изпълнение. Европарламентът обаче не може да действа сам над правителствата на държавите членки, политическите партии трябва да мобилизират всичките си сили, за да се засили участието и представителството на жените в политическия живот. Знам, че не всички са съгласни с съществуващата практика за квоти. Но, но, създаването на една такава обвързваща практика в крайна сметка дава положителни резултати относно представителността на жените. През 2000-та година бе прият френският закон за паритета, за равнопоставеността на мъжете и жените в националните и местни избори в общини, където има повече от 35 000 жители, а и на европейско равнище. Какво отчитаме днес? Отчитаме, че това бе началото на една нежна, спокойна революция и в крайна сметка тази революция даде най-големи резултати на местно равнище. За сега този процент е 35% в тези местни управленски органи и поня, когато стигнем на национално равнище, виждаме как националните политически партии предпочитат да платят предвидената глоба, отколкото да включат съответния процент жени, изискван от закона. Виждате, че успехите са трудно постижими, но в крайна сметка са постижими. Напредва се. Нещо друго. Следва да си набавим средства, с които жените биха могли да бъдат още повече мотивирани да участват в политическия живот. В някои страни, моята включително, политическото измерение, по професията да си политик не винаги е много популярна и ценена, така че следва да направим така, щото европейските граждани и гражданки да започнат отново да гледат на политика като на едно благородно и отдадено на другите същество в политическата област, така и навсякъде другаде, жените трябва да защитават своята компетентност, защото тя е осъдена, ако ми позволите да използвам този израз, да бъде компетентна и талантлива. В крайна сметка това се оказва един стимул за самата нея. Разбира се, трябва да продължи да запазва и своят женски облик. Но това не ни пречи в никакъв случай да бъде напориста, а не да стои вкъщи и да чака някой да дойде да я извади на бял свят. Затова затова трябва аваме и в един друг смисъл да не създаваме така наречените жени алибите, които да се използва, възползват от медиатизацията на този, на този исторически момент или пък да използват преластителски и съблазнителски, ако ми позволите, методи. Солидарността между жените е много важна и аз самата често съм била нейн свидетел, особено след като ме избраха за чл... председател на Европарламента. Както посочи председателя Бузек, това е начин по който жените напредват. Жените не само в политиката, а и изобщо усещат, че на тях им се гласува доверие, с други думи. Един пример от Франция. През 76-та година 70% от французите твърдяха, че не желаят жена да взема поста на президент на републиката. Днес тези проучвания показват, че 80, не, 90% ще приемат един, един такъв една такава промяна, както това вече се случва в в Ирландия, в Германия или в други държави. Можем да покажем на какво сме способни във Франция на изборите през 2012 година. Жените и тяхната роля трябва да бъдат подкрепяни, увеличавани, засилвани, и Европарламента и Комисията за защита на правата на жената и равнопоставеността на половете играят важна роля и ще продължават да я изпълняват. Така че честит празник на всички жени, на всички жени в Европа и по света, които работят, с, които работят неуморимо, смело, безстрашно и храбро. Благодаря. Много ви благодаря. Е, госпожи Робинсън и Фонтен. Мисля, че получихме много ясна представа от една страна за това какъв е постигнатия успех и от друга страна за това пред какви предизвикателства сме изправени. Много е важно да се зададе въпроса, който повдигна госпожа Робинсън, а именно дали Европа ще е готова след 10 години да гарантира, че ние ще имаме равенство на всички политически нива и не само там, в всякакви други важни области. Това ще е въпроса, който ще нищим днес. Искам да спомена и госпожа Фонтен, която подчерта важността на солидарността между жените, когато действаме заедно. Много е важно, когато се поемат задачи, да чувстваме, че ни подкрепят другите жени. Важно е жените да поемат на плещите си повече, но когато го правят, трябва да чувстват подкрепа. за да не се превърне жената в някакъв вид алиби на различните политически форуми. Благодаря ви за тези интересни изказвания. Най-сърдечно ви благодарим всички за това, че се съгласихте да участвате. Сега е време да започнем разискванията. Искам да ви напомня, че разполагаме най-много с 3 минути за всяко отделно изказване, защото ще има много, които ще искат да споделят своя опит. Първи в списъка е госпожа Илда Фигейредо от Европейския парламент. Имате думата. Е, много благодаря, госпожо председател. Започвам и аз с пожелания за добре дошли на всички днес които присъстват днес на днешната ни среща и да поздравя всички жени в Европа и в света, всички, но по-специално у нези, които и в момента страдат страдат заради дискриминацията и заради невъзможността винаги да се бори човек за свобода и да я постига. Мисля, сещам се и за жените, които участват ежедневно в борба не само за свобода, а и просто за мир. Нека да продължават да не се отчаиват и да знаят, че не са сами в тяхната битка. Има много жени, които не са намерили реализацията си като човешки същества и не могат да се възползват от напредъка, постигнат по други места в света. Изтекоха 100 години. 100 години, откакто за първи път бе отбелязан този женски празник. За 100 години стават много неща, постигат се много успехи. Ние имаме щастието да живеем в тази част на света, където най-много се е постигнало. Нашите гостенки в изказванията си посочиха много от тези постижения, но не бива да забравяме, че все още има по-малко от желаното представителство на жените в политическите органи. Тук в Европарламента, например, този процент е 35, но в много от националните парламенти процентът е още по-малък. Разбира се, политическия живот не се състои само в парламентарен такъв. Има правителства, има местни управленски органи. И тук не мога да разбера защо там няма право за женско представителство. Именно на местно управленско равнище жената всъщност остава най-близко до дома, до реалният земен човешки живот. Не е логично това, което се случва. Жените следва да имат право да участват в е, политическия живот на съгражданите си на местно и под национално равнище. Говорим тук за постижения. Аз искам да покажа да изтъкна някои недостатъци. Кризът, кризите, различните видове кризи, економически, финансови, удрят най-напред по жените. Виждаме колко е по-трудно във времена на криза жената да си намери работа, да учи. От друга страна, социалното неравенство, в смисъл такъв, че се орязват социалните помощи за многобройни семейства, за подпомагане на възрастни родители, на подрастващи и така нататък. Това неизбежно ще представлява стъпка назад. Затова призовавам днес да обсъдим и този въпрос, защото е не по-малко важно всички политици, не само ние тук в тази зала, да си дадат сметка, че солидарността е мощно оръжие и че политическата промяна в обозримо време е възможна. Когато изтекат следващите 100 години, Нека поколенията да се сетят чини, да мислят за нас като творци на промяната. Благодаря. Благодаря, госпожо Фигиредо. Следващия оратор е от гръцкия парламент госпожа Мария Царула. Имате думата. Добър ден. И аз искам да изкажа своите притеснения спрямо това, за което говорим днес. Аз съм участвала на няколко пъти в подобни срещи в Европейския парламент и за мен е чест, е, че днес имам възможност да представям своята страна заедно с други колеги. Уважаеми приятели, по отношение на моята страна, борбата на жените за постигане на равенство в политиката се увенчава с едно признаване в различни нормативни актове. Това дава възможност за една стабилна институционална рамка, която да гарантира равенство. Конкретен пример са квотите, които бяха въведени за участие на жените и още по-конкретен пример, един закон от 2000-та година, който постановява, че трябва да има равенство между мъжете и жените, когато става въпрос за участие в публичния сектор, в публичната и местната администрация и в сферата на правото. Има и един по-скорошен закон от 2008 година, според който в партийните избирателни списъци, жените трябва да са най-малко една трета. Въпреки прилагането на тези закони на практика, съществуващото положение е доста разочароващо. По-конкретно – в настоящия гръцки парламент има само 52 жени депутати от общо 300 депутати. Това означава, че процента е 17,3. Това е всъщност най-високия процент до сега спрямо предишни състави на парламента. През 2007 година процента беше 16, през 2004 13%, през 2002 10%, през 1996 година броя на жените в гръцкия парламент е бил само 6,3%. В Европейския парламент нещата днес са малко по-окоръжаващи. 7 евродепутати са жени, от квотата на Гърция от общо 22 депутати, значи това са някъде около малко над 30%. През местните избори, на местните избори, проведени през ноември 2010 година, жените кметове, които бяха избрани, са някъде около 3% в Гърция. 3,1% е, всъщност е цифрата свързана с изборите през 2006 година. А през 2010 година на местните избори са избрани 9 жени кметове от общо 30, 325. Нито една жена не е избрана за общински управител, за заместник общински управители са избрани само 11 жени от общо 57. Тук става въпрос за някаква а, типична гръцка структура, очевидно. Ние се опитваме да укрепим положението на жените в политиката Естествено, трябва да има подобряване на местния климат и естествено да има и подкрепа от всички гръцки избиратели. Те трябва да подкрепят жените, когато те се кандидатират за ръководни постове на местно, национално, европейско ниво. Въпреки, че има известни промени, не мога да не кажа, че равенството на половете в тази е, критична област е по-скоро на хартия. Има значително участие на жените в социалните сфери в Гърция, образованието, например. Но въпреки това има сериозно наличие на предразсъдъци в тази област. Много мога да кажа тук още в допълнение на това, което вече чухме, економическата криза, която е особено остра в моята страна, засегна на първо място жените, защото най-голямата част от безработните в Гърция са младите жени, е, включително тези, които са образовани. Само един нов социален модел ще допринесе за това да има истинско равенство на половете е, в всички сфери и сектори на съвременния живот. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Моран, която е член на Европейския парламент. Тя е и заместник председател на Комисията по правата на жените и равенството на половете. Имате думата. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за това, че организирахте днешното събитие. Благодаря, разбира се, и на нашите председатели и председателки, които председателстват днешното мероприятие и ни карат да помислим върху всички измерения на битката, която водят жените. Това, тази битка е солидарна, европейска, повсеместна. Това не е битка левица срещу десница, мъже срещу жени. Това е битка, която трябва да водим всички заедно цялото общество. Защото кое общество днес би могло да махне с лека ръка на 50% от своята енергия, на 50% от своята интелигентност? А за съжаление, именно такъв е света, именно такова обществото, в което живеем днес. Ето за това, ето за това. Трябва да приемем нещата при сърце. Всички ние, защото това засяга всички ни. Нека да помислим, нека да погледнем колко държави, колко семейства правят усилия за да образоват дъщерите си в същата степен като синовете си. Колко, колко мъже и колко жени намират адекватна професионална реорга, реализация след завършване на образованието и какво означава това, че всъщност голяма част от усилията и от парите са били хвърлени на вятъра в суе. Няма. Няма бариери между нас. Тук поне в нашата комисия работим всички заедно, ръка за ръка вървим в една и съща посока. Разбира се, съгласна съм, че не вървим достатъчно бързо, но правим каквото е по силите ни. Първата битка, която в нашата комисия се води, е да направим така, щото да ни взимат на сериозно, да ни възприемат като придатък на останалите парламентарни комисии. Всъщност, дано в бъдеще изобщо да няма нужда от нашата комисия, защото това ще означава, че всичко е постигнато. И сега, връщам се на въпроса за равнопоставеността на мъжете и жените и на тяхната равна роля в обществото. Това е моята мечта. Това е моята мечта. Нека да ви обясня как, какво беше моето лично е, развитие аз в началото съвсем не бях е, за квотите, защото ми се струваше унизително и уронващо достоинството на жените. Но днес смятам, че днес не бихме били тук, където сме, ако не бяхме тръгнали на тази инициатива за квотите. Така че, аз се подписвам пред, под изявлението на председателя Бузек, че Европа има нужда от тласък в политиката си спрямо жените и тяхната равнопоставеност с мъжете. Никол Фонтен много ясно каза преди малко, че политическите партии понякога предпочитат да платят финансовите санкции, вместо да спазят тази квота. Да не би да ги е страх политическите партии от жените, от тяхната компетентност, от тяхната енергия, от тяхната воля за промяна. Защо да ги е страх? Тук няма място за страх. Тук има място за съвместна работа, за напредък в една и съща посока. Това, че Европа е обща, всъщност означава, че и нашите усилия трябва да бъдат общи. Мястото, което заемат жените, ще бъде важно не само в сегашния момент, а и в бъдещето, когато всички тези реформи ще бъдат реалност. Има проучвания, които твърдят, че мъжете смятат, че 20% всъщност от мъжете смятат, че по време на криза работа трябва да се дава преимуществено на мъжете такива ни проучвания, значи, <laughs> трябва да ви, да ви покажат колко още много ни остава да изминем за да направим място на жените, не само на политическата арена, а и изобщо на пазара на труда. Днес обсъждаме мястото на жените в политиката, но, но това е само върхът на айсберга. Това, което се крие по-дълбоко, е мястото на жената на трудовите борси, на трудовия пазар. От тук тръгва изначалната дискриминация. Тя, жената, не се радва на същото отношение като към мъжа, нито в фирмите, нито в, на местно управленско-политическо равнище. Понякога жените взимат, получават заплати в пъти по-низки от мъжете. Смятате ли, смятате ли, дами и господа, за нормално това, че на жената са и нужни 5 години, за да получи същата заплата, която мъжът получава за по-малко време, за 4 години. Не смятам, че тази практика трябва да продължава. Госпожо председател, имам едно конкретно предложение. Имам едно конкретно предложение, което всъщност бе, бе направено от Жозеф Алими, в смисъл такъв, че Европа трябва да бъде място на реформи на първо място. Благодаря ви. Госпожа Хименес Бесерил. Много благодаря, госпожо председател. Като жена и като депутат, член на комисията Либе, съм особено щастлива да съм днес сред вас и да съм сред борци за правата на жените. Наистина всички си спомняме за 1908 година, когато хиляди жени излязоха на улиците в Нью Йорк и искаха елементарни неща, като равенство в труда, в заплащането, в работното време и разбира се право да избират и да бъдат избирани. Някои от тези проблеми са разрешени, други продължават да стоят точно толкова неразрешени, колкото бяха преди 100 години. Има жени, които продължават да получават двойно по-малко пари от мъжете домашният труд не се разпределя поравно, правото да избираме и да бъдем избирани съществува, вярно е, но, както чухме от много от преждоговорившите, жените не участват равноправно в политическия живот. Какво значи всичко това? Че съществуват още много предизвикателства. Разбира се, ние не искаме никой нищо да ни подарява, но няма да позволим и някой да ни пречи да стигнем до там, където имаме възможност да направим нещо добро за обществото. И защо не ни допуска до там? Заради разни смехотворни страхове, че жените няма да се справят с работа вън и вътре от вкъщи. Наистина, за да работи вън от вкъщи, жената трябва да направи жертви. Но има, има жени, които успяват. Има жени, които успяват, но има и други милиони такива жени, които не биват смятани за равноправни човешки същества. Така че искам публично да осъдя отношението към жената в много от ислямските държави. Там отношението е просто неразбираемо, не се побира в човешката грава. Така че възставам срещу едно такова отношение към жените в ислямския свят. Как може да не реагираме? когато виждаме, че в Афганистан взривяват с бомби момичетата, които отиват на училище или ги заливат с сярна киселина или на прелюбодей, прелюбодейките биват убити с камъни. Вярно е, че тук в Европа имаме право, ако не на друго, поне на борба и от комисията ФАМ и от комисията ЛИБЕ можем да застанем начало на тази борба. На борбата за закрила, за защита на тези ислямски момичета, които живеят тук сред нас в Европа, които искат да бъдат като нас които искат да бъдат като нас и на които не се позволява от тяхната семейна среда по религиозни, социални и какви ли още не други причини. Ето това е най-силната заплаха за равнопоставеността. За това обаче няма да можем да говорим само за един ден. Това е тема за разговор в продължение на година, едва ли не. Наистина, Наскоро изработихме един доклад за домашното насилие. Говоря за насилие, аз съм специалист по въпросите на насилието. Често работя по тези въпроси. Направих наскоро своя принос към един доклад, по който работим тук в момента по тези въпроси по въпроса по-конкретно за Европейската заповед за закрила на жертвите. Това са моите приоритети, това са моите идеали, а именно една обща Европа с еднакви права за всички мъже и жени, право на свобода и достоинство. Благодаря. Благодаря. Госпожа Пламп сега ще се изкаже. Тя също е член на Европейския парламент. Моля. На прешединта Дореса. Благодаря. Госпожо председател. Искам да благодаря на всички гости за техните презентации. Благодаря ви за отправеното послание. И най-вече нека да ви пожелая честит празник, честит 8 март, честита 100 годишнина, честите това на всички момичета и жени в целия свят. 100 години на усилия, на битки, на напредък изминаха. Всички участвахме в тези битки, всички се радвахме на успеха, на напредъка и на липсата на такива. И мъжете и жените дадоха своя принос. Не смятам, че равенството на половете е, е тема свързана с социалната справедливост в е, тесния смисъл на това понятие. Това е по-скоро начин за постигане на един напредък, е, един начин да се постигне най-накрая обединена Европа, Европа, която да е справедлива за всички свои граждани. Внимателно слушах колегите, които споменаха отрицателното въздействие на економическата и социалната криза върху положението на жените. Бедността определено придобива все по- женско измерение. Дискриминацията на трудовия пазар се задълбочава, дискриминацията в обществото се задълбочава. И, както каза и госпожа Моран, ако искаме Европа да встъпи на педала на гъста, всички ние в Европейския парламент трябва да изпратим ясен сигнал. През 2009 година влезе в сила новия Лисабонски договор. По силата на този договор имаме право да инициираме законодателство. Тук имам предвид гражданската инициатива. 27 държави членки могат да направят нещо подобно. Нека да организираме кампании в цяла Европа. Нека да приобщим жените към нашата кауза. Госпожа Никол Фонтен говори за солидарността. Сега имаме нужда от нея. Имаме нужда от подкрепата на колкото се може повече мъже и жени. Нека да организираме такива кампании, нека да съберем подписи, нека да наложим тези квоти, защото Госпожо Робинсън, аз не смятам, че всички в Европа осъзнават колко е важно жените да участват в политическия живот. Днес се казва, че 90% от френските мъже смятат, че присъствието на жените в политиката е важно. Това не е достатъчно, според мен. Нека да превърнем тези статистики в реалност. Ако те са реалност, нека да започнем да събираме подписи и чрез тази гражданска инициатива да наложим тези квоти. Защото другата половина на обществото, а именно ние, жените, трябва да има своето представителство в политиката. Ние не искаме да влизаме в политиката, за да се радваме на постове или на позиции, които ще ни направят по-важни, ние искаме да се справим с проблемите на жените в нашето общество. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Гомес, член на Европейския парламент. Заповядайте. Много благодаря, госпожо председател. Добре дошли на нашите гости, на Мери Робинсън и на Никол Фонтен, мери. Много от нас ви виждахме като а, точно попадение за председателството на Европарламента. Това не се случи през а, Европейския съюз, извинете, през 2009. Може обаче за в бъдеще пък вие да сте новият председател на Европейския съюз. Имаме нужда от жени на места, където се взимат важни решения. И това може да заличи разликите в нашата програма за действие, които днес не отчитат равенството между мъжете и жените в степен, която да ни задоволява кризата. Тази криза, за която непрекъснато говорим напоследък. Примери имаме от Гърция и от Португалия, по които можем да съдим, че жените са първите жертви на тази криза. Първи тях ги уволняват, първи на тях им намаляват заплатите които и без това са по-низки от тези на мъжете. Това обаче ни отваря очите и за нещо друго. Да видим как жените се справят добре с важни управленски постове, като банко, банки, институции, политически органи. Разбира се, не можем да изчерпим присъствието на жените само с политическата сфера. Има економически органи, които имат същата тежест, ако не и по-голяма от тези на политическите. Така че и тук трябва да се борим, за да има женско представителство, за да се създаде една значителна женска критична маса, която всъщност да оглави промяната. Има мнозина в света на световните финанси, които днес признават, че ако е имало повече жени на важни постове, свързани с вземане на решение в областта на финансите и економиката, може би днес нещата не биха били такива, каквито са. С други думи, катастрофални. Смятам, Смятам, че е важно за всички нас, тук в Европарламент и особено тези, които членуваме в комисията ФАМ, да признаем, че тук е именно мястото, откъдето се раждат много инициативи, инициативи включително и за наблюдение и мониторинг. Мониторинг търсеш не само засилване на ролята и мястото на жените, а и инициативи, които биха могли да ги тласнат към заемането на постове, откъдето всъщност да проистече един нов управленски стил. Например, областта на отбраната. От тук жените често са били изтласквани съзнателно, защото това е типично мъжка сфера на влияние. Затова пък аз смятам, че повече жени, специализирани в областта на сигурността, безопасността и отбраната, би означавало нов поглед върху това какво значи мир и какво значи война изобщо. И в заключение искам да посоча, че Евросъюзът се нуждае от нова политика. От нова политика за подобряване на международните отношения по принцип. Нека да си извадим поука от миналото, от миналото, като е пълно понякога с лъжи, с лицемерие. Най-пресният пример е африканският бряг на Средиземноморието. Каква бе до сега европейската политика? Вместо да се използват високопарни думи, за опазването, за защитата и закрилата на хората и на техните права, бихме могли реално да се борим срещу установяването на демо... диктаторски режими. И има много жени в е, ислямския, в арабския свят, които се борят, които се борят за свобода и демокрация. И те показват че ислямът не е несъвместим с демокрацията и свободата. Ето за тях трябва да мислим, когато създаваме нашата международна политика и когато изковаваме нормите си на поведение към съседи. Няма как да се изгради демократично общество без жените без промяна на тяхното положение. Благодаря ви. Госпожа коларска Бубинска има думата от Европейския парламент. Моля. Е, витам колежанки е, и колегов. Е, Искам да приветствам с добре дошли всички колеги. Много точна диагноза бе поставена. Знаем къде се крие неравенството Знаем какво е заплащането. Въпросът е какво можем да направим, за да променим положението възможно най-бързо. Ако жените сами не се борят за промяна в законодателството, няма да постигнем много. Преди три години в Полша бе създаден конгрес на жените, Благодарение на работата през тези три години реализирахме въвеждането на квоти за всички последващи избори. Имаше много съпротива срещу тази идея, но ние положихме началото на мащабен дебат в цялата държава, защото борбата за равенство не е само борба за позицията на жените в политика. Тя е борба за промяна в нагласата на обществото. Дебатът изцяло преобразува начинът на мислене в обществото и начинът на мислене сред някои от нашите политици. Реализирахме промяна в избирателният закон. Не успяхме да постигнем всичко, защото искахме да имаме 50% съотношение във всички избирателни листи. Постигнахме 30 на 100. Другият проблем е обаче как да намерим жени кандидати за парламентарни избори, жени, които имат квалификацията, вярват в себе си, смятат, че са достатъчно компетентни да поемат тези функции. Това е друг въпрос. Каня ви в Полша през септември на поредния конгрес на жените – това ще е международна конференция, защото Польша ще поеме председателството на Европейския съюз. Искаме да определим редица нови цели. Ние сме едно масово, спонтанно движение. Не сме истинска организация, по-скоро сме масово движение. Искаме да си поставим цели, които да устояваме в последващите обществени дебати. Знам, че Европейският съюз може да направи много по линия на нормотворчество, доклади, решения, но ако няма подкрепа на подобни масови движения в държавите членки, няма да постигне много. Благодаря. Благодаря. Давам думата на Ния Роймен на първо място. Благодаря. Thank you very much. Um, благодаря, госпожо председател. Ще направя следните бележки. Първо искам да поздравя всички жени и мъже по света за действията, които полагат по линия на равенство между половете. Искам да поздравя и Комисията за жените, че организира това мероприятие. Незачитането на правата на жените означава, че не се използва изцяло социално-економическия потенциал на половината население. За да реализираме потенциала, трябва да разкрием възможности за жените на ръководни постове, наука и техника, мирни преговори, председателски постове. Много малко жени участват в преговорите за мир и за климатичните изменения световен мащаб. Един от основните приоритети ще е по-силен глас на жените, по-голямо лидерство и участие ще работим с партньорите, за да преодолеем проблемите за жените в различните сектори, да, да покажем какви са ползите за обществото от водещата роля на жените. Очакваме да работим с нетърпение в тясно сътрудничество с Европейския парламент по въпроси като прекратяване на насилието срещу жените, за който е необходима сериозна политическа подкрепа от мъжи и, и от жени. Мишел Бачеле с посещението ще, ще подсилим това сътрудничество. Искам да визирам интернет страницата, така наречената международна мрежа за жени в политиката. Това е платформа за застъпничество. Всеки на изборна длъжност и студенти могат да използват ресурси, средства, за да участват във форуми и да получават експертни консултации за жените в политическия живот. На последно място, във връзка с това, което бе казано сутринта, а именно положението в Северна Африка, политическите и социални реформи позволяват увеличаване на правата на жените с по-силни ръководни роли на жените, и почувство за със собственост на жените в арабския свят. Благодаря. Давам думата на представителя на лобито на европейските жени Сесилия Гребовал. Имате думата. Е, много благодаря, че ми дадохте думата, госпожо председател. Европейското лоби на жените работи от много години за правата на жените в Европа и по-специално върху въпроса на паритета. Споменахме вече квотите, така че имам един въпрос. Дали би било възможно да въведем тук в Европарламента по-строги мерки и правила за паритет тук в Европарламента. И от тук, може би, евентуално на национално равнище. Това дали е възможно политически и юридически. Говорим често за солидарност и днес сутринта също го споменахме. Дали може преди следващите европейски избори това упражнение по, спра... по солидарност да намери конкретен израз в дейността на партиите и на техните взаимодействия с асоциациите, за да може на следващите европейски избори този паритет, тази равнопоставеност да се постигне. Благодаря. Много ви благодаря. Сега искам да благодаря на нашите гости. Искам да благодаря на всички, които участваха в тези разисквания. Много беше интересно. Сега ще преминем към втората част от нашата среща днес. Отново сърдечно благодаря на нашите гости. Втората част на нашето заседание днес се свързва с обмена на опит и най-добри практики, за да се насърчи участието на жените в политиката. Искам да благодаря на всички национални парламенти, които дадоха информация за своя опит и които ще се изкажат днес. Не можахме да включим представители на всички държави членки сред ораторите днес. Искам да кажа обаче, че всички имат възможност да поискат думата, след като нашите гости се изкажат и могат да споделят своя опит. Сега приветствам с добре дошли следващите оратори. Първа е госпожа Неле Лейне, която е председател на Консултативния комитет за равни възможности за жените и мъжете в Сената на Белгия. Имате думата. Uh, Благодаря. Дами, господа в залата, събрали сме да говорим за политическата роля на жените в бъдещия Европейски съюз. Необходимо ли да правим разграничение все още между мъже и жени, когато стига до политика? Работата все още не е приключена. Ние трябва да обогатим нашите познания за позицията на жените в политиката и в обществото. Броят на политиците жени бележи ръст през последните години, но има все още редица предизвикателства. Добре известно е, че жените не се кандидатира толкова много за повишение и за по-високи длъжности. Същото въжи и за политическият мандат. Жените от, избрате, от листите за изборите не трябва да се гледат като необходимо зло, а като на предимство. Международното изследване показва, че смесените екипи подобряват е, резултатите си. Демократичното общество изисква баланс между мъжените и жените във всички области, включително и политическите решения. Скандинавските държави показват, че равното представителство на мъже и жени в Изпълнителната власт и парламента гарантира по-добра политика и по-балансирано общество. Ето защо смятам, че новаторството и творчеството съществуват на места, където хора с различен опит и различен пол представят своите идеи и вдъхновения заедно. Като председател на Комисията по равни възможности в Белгийския сенат, един от основните ми приоритети е са равните възможности за мъже и за жени. Знаете, че страните с управленски стил, отворен талант и с по-силно участие на жените са по-динамични, конкурентоспособни от тези, където културата се доминира само от мъжете. Това не е просто лозунг на някоя група за натиск на феминистки. Происхода на тези заключения се крие в общ доклад за различията между половете – все още има дисбаланс между мъжете и жени според редица европейски проучвания. Много често е, жените не могат да поемат някои длъжности заради задълженията си в семейството. По-малкото е, заплащане означава по-малки вноски, по-малки пенсии. Това съвсем не е свободен избор. Като председател на Белгийската комисия за равни възможности, моля държавите членки да ни подкрепят в борбата за равни възможности, за борба с дискриминацията в заплащането и да се предвиди план за действие за преодоляване на недостатъчното участие на жените на ръководни длъжности. Ето защо с огромно нетърпение очаквам да чуя какво ще кажете тази сутрин. Очаквам дебата, който ще последва. Благодаря. Много ви благодаря, госпожо Лейне. Следващия оратор е Алена Гайдушкова която е заместник-председател на Сената в Чехия. Имате думата. Hezký den, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Уважаема госпожо председател, дами и господа, много съм щастлива от това, че днес участвам в дебата дебата, който ознаменува 100 годишната от борбата на жените за постигане на равенство. На равенство на възможностите. Особено съм щастлива, че съм в една зала с госпожа Рупрест, която работи в съвета на Европа. Има и други колеги, които работят по същите въпроси и с които съм особено щастлива да мога да обменя опит. Моят опит и моите впечатления от Чешката република. Ние, чешките жени, сме горди от това, че първи постигнахме, извоювахме правото на глас през 1920 година но от друга страна е много жалко това, че от тогава не сме успели да постигнем кой знае какви успехи, или поне не толкова колкото бихме искали. В е, Чешката република през миналата година бе организиран се проведоха парламентарни и след това местни избори. С други думи, 2010 година бе изборна година. Изборна година, която потвърди, особено партийните избирателни списъци, потвърдиха, че продължава да е нужно да се прилагат мерки за позитивна, на позитивна дискриминация, ако искаме да увеличим броя на представените в политиката жени. И тези мерки трябва да бъдат е, внедрени или на партийно равнище, или да бъдат разписани в е, законодателен акт. Достатъчно е да погледнем партийните избирателни списъци, за да се убедим, че много от партиите се ръководят от мъже и жените пълнят партийните листи единствено на тези партии, които нямат кой знае колко добра изходна позиция. Така или иначе, обаче, в резултат на съществуващите и на вече предприятите мерки, успяха да влязат в долната и горната камера на парламента, жени в процентно измерение 22%, съответно и 18%. Това представлява прогрес, това представлява напредък. Доволни сме от постигнатото, защото и на национално, всъщност на местно равнище, виждаме как се увеличава броят на кметиците. Могат да са от лявото политическо пространство с центристки убеждения или пък независими. Виждаме, значи, че има развитие. Има развитие, което обаче не е достатъчно бързо, бързо защото прага от 30% продължава да е далеч пред нас. Ако не достигнем до изпълнение на тази 30% цел, няма да използваме в пълна степен творческия и интелектуален потенциал на страната. В сегашното чешко правителство, например, няма нито една жена. И има много малко жени в министерските структури. В горната и в долната камера на парламента, както вече ви казах, има женско присъствие и това, както вече ви казах, се дължи до известна степен на натиска, оказан от гражданското общество в тази посока. Това е, може да бъде цитирано като положителен пример за политическо развитие. Желанието желанието жените да участват пълноправно в политическия живот следва да бъде постигнато чрез съответните мерки и инструменти. Ето за това искам да направя следното изявление политиката, политическото възпитание и политическата просвета са много важни. За това благодаря. Изразявам специална благодарност на председателя на Европарламента, господин Бузек, за работата му в тази посока. Радвам се, че има много хора, които осъзнават, че както едно семейство не е пълнокръвно, ако, де, ако липсва единият е, или мъжа или жената, същото се отнася и за обществото. Обществото не е пълнокръвно, ако жените не участват еднакво в е, политическия живот, в взимането на важни решения. С други думи, целта ни е постигане на общество – където жените могат да участват на всяко едно равнище и конференции, конгреси, дебати като днешният, например, много биха помогнали един такъв процес. Желанието ни е абсолютно легитимно. Желанието ни е да постигнем равнопоставеност. Затова позволете да изразя специалната си благодарност към Европарламента в този смисъл и към и към комисията ФАМ. Моята благодарност разбира се и на Европейския съвет. И искам да приключа с пожелание за бъдещи успехи. Благодаря. Думата сега има Госпожа Марлене Рупрехт, която е член на Комисията по въпросите на семейството, възрастните хора, жените и младеща в Бундестага на Германия. Имате думата, госпожо Рупрехт. Госпожо председател, колеги, дами и господа, искам да благодаря на Комисията за жените за поканата по повод 100 годишнината на Международния ден на жените. В периода преди този ден в Германия се водят дискусии за равенството между половете. Те акцентират главно върху равно заплащане за равен обем работа, справедливо представяне на жените – Миналата седмица бе обсъдени въпроса за квоти в бизнеса, в парламента. На тема равни възможности за мъжете и жените бе изготвен наскоро доклад, който акцентираше върху образованието и заедостта. Симптоматичното в този доклад бе, че много малко бяха групите на жените, които бяха споменати. През изминалите няколко години в Германия въпросът е за жените в политиката почти не се разглеждаше. Едва когато се стигна до въпроса за квотите, за избирателните листи, този въпрос придоби по-голяма актуалност. Ние имаме жена канцлер, първа в нашата история, Относно състава на кабинета, от 14 министри, 5 са жени, 33 на 100. При федералните провинции 2, а пък на местно равнище процентът на жените е още по-нисък. Политическите партии, 6 са парламентарно представените партии в Бундестага, Според правилника се прилагат квоти и това се разбира се партиите с най-голям процент на жените. 40-40 на 20 е в партията на социал-демократите. По 40% за всеки пол, а останалите 20% няма значение от кой пол ще бъдат запълнени партията Линк има 50% квота, това въжи за друга партия. Християн-демократите има 25 на 100 квота. Сходна на нея партия също обсъжда идеята за веждане на квоти. При друга партия обаче няма квоти. което води до много ниско участие на жените. От правна гледна точка как стоят нещата? От януари 1919 жените имат право да гласуват и да се кандидират за избори относно нашата конституция, равното третиране на мъжете и жените е залегнало в член 3. Той гласи, държавата полага максимални усилия за да реализира тази цел. Как стоят нещата в гражданското общество и политиката? Говоря за равенството между половете. женските групи и политиците, които са за равното третиране, винаги изтикват сериозния дефицит, е, на който сме свидетели в тази сфера – това е факт, който се отчита. Дали има необходимост от мерки за коригирането му, именно тук се крие проблема. Тук има различни школи по въпроса. Някои са изцяло за квотите, другите са против. Казва, че заслугите, компетентността са основното. Ако е така, жените трябва да заемат 75 на 100 от депутатите, защото момичетата постигат по-добри резултати в училище и в университета. И жените се справят по-добре от мъжете. Така че жените трябва да са не по-малко компетентни от мъжете. трябва да има също толкова компетентни жени в политиката, колкото и мъже. Какво прече на равното третиране? Проблем, който засяга цяла Европа. Традиционните модели в обществото, традиционните очаквания към жените – в резултат на това, в економически план, често жените не могат да бъдат независими, макар че са получили добро образование. На лице е нужда жените да разделят времето си между служебните задължения и грижите за семейството. Никой не пита мъжете какво ще правят с децата си, когато бъдат изберени на политическа длъжност. А пък мене ме питаха такъв въпрос. Зададахме въпрос, кой ще се грижи за децата. Много депутатите са женени, имат деца, но никой не ги пита какво ще стане с техните деца. Обаче, ако си жена, това е първият въпрос, който ти задават. На лице е този, битува този стереотип – Същото въжи и за разпределението на времето на жените между семейните задължения и служебните задължения. Много по-лесно изглежда е за жените, които нямат деца, да се издигнат до върха. Основният период за стигането до върха в политиката и в бизнеса е времето, когато жените от биологична гледна точка е най-добре да имат деца. Всичко в политиката изглежда се организира от мъже. Нека да ви дам един пример. Жените в една... се занимават с пазаруването, с прането. А в парламента заседанията продължават до полунощ. И за една жена ще е много трудно да изпълнява такива функции в парламента. Имаме една колежка, която очаква бебе. Какво ще стане, когато каже, трябва да отида вкъщи да се грижи за бебето? Интересно ще е да проследим какво ще стане. Бащата, който също е политик, към него не се отправят въпроси какво ще прави той, как ще съчетава политическия живот и семейния живот. Та това са стереотипите, организационните рамки, които битуват, които пречат на участието на жените в политиката. Според едно поручване просто не стават нещата. Ако човек има семейство, трябва да се грижи за вечерята, да слага децата в леглото. Много често по това време се провеждат заседания. Как ще се справя една жена с всичко това? Особено ако сама отглежда децата. Именно поради това много жени се отказват. Също, много често жените се обезкуражават от начина по който мъжете ги третират. Това също са резултати от проучването мъжете са малко резки и това отблъсква жените. Какво трябва да се промени? Гласоподавателните системи трябва да бъдат преразгледани, да се види къде са най-големите проблеми за женщите, които се крият там. Трябва да се обсъди нормативната уредба да се направи така, че мъжете и жените да поделят е, семейните си служебните задължения, достъпа до образование, това е постигната цел. Младите жени стига да нямат семейство, смятат, че ще успеят да се реализират на базата на своите квалификации, ще стигнат до върха. И ако те обаче изберат на варианта семейство край, при тях се разкрива един стъклен таван. Не могат да излязат по-нагоре. На документи всичко е добре. В Конституцията, в нормативната уредба е, няма проблеми в Европа. В Германия няма дискриминация според Конституцията и законодателството. Но основният въпрос е как да реализираме всичко това – Според мен, трябва да работим заедно като партньори. Като гледам в залата, виждам, че въпросът е при сърце главно на жените, отколкото на мъжете. Трябва да спрем да бъдем толкова търпеливи, иначе просто няма да успеем ще се сблъскаме с голямата китайска стена, едва ли не. Искам да благодаря на представителите на националните парламенти. Сега ще дам думата на депутата госпожа Сирпа Пиети Кейнен. Тя е депутат от Европейския парламент, член на Комисията по правата на жените и равенство на половете. Освен това, тя е и докладчик относно досието наречено Жените в политиката на Европейския парламент. Имате думата. Благодаря за любезните думи. Искам да благодаря на всички колеги за ценния принос и за идеите, които очертаха. Нека да бъда съвсем кратка. Жените в политиката е тема свързана с равенството и качеството. На първо място равенството. Половината от населението трябва да има същия достъп до ресурсите и до възможността за вземане на решение, като втората половина от населението. Е, когато ме питат е, какво мисля по въпрос за квотите, аз мисля, че трябва да има една малко по-стеснена квота за е, белите мъже на средна възраст. По отношение на втория елемент, качеството, аз мисля, че самото многообразие води до повишено качество. Имаме по този начин различни мнения и различни видове хора, които участват в целия процес – е, на второ място това е свързано с е, демокрацията на участието, е, благоденствието на обществата. Това е свързано и с образованието, и с по-малките разлики в нивото на заплащането. Ако една от страните на този тригълник, който очертах, пропадне, цялото общество ще пропадне. Госпожа Рупрехт и колегите вече споменаха, че онези общества, в които има повече жени в ръководни органи, се справят по-добре. По-добре по отношение на участието на хората, по отношение на благоденствието, на демокрацията, така че би трябвало да има повече жени. Какви са предизвикателствата пред нас? На първо място, по отношение на броя на жените. В националните парламенти има големи разлики по отношение на броя на жените. Още по-голяма разликата по отношение на броя на жените министри. Това е нещо, с което трябва да се заемем. Все още има дисбаланс и по отношение на участието на жените в общата европейска политика. Тук говоря за броя на жените европейски комисари. На лице е и въпроса е, за сегрегацията. В а, правителствата има повече жени, които имат портфели свързани с социални въпроси, образование, например. Ако погледнем хоризонтално нещата и в исторически план, можем да си зададем въпроса колко министри е, премиери са били жени и колко финансови министри са били жени. И ще видим, че цифрите намаляват драстично. Много е важно да има жени, които да са на ръководни позиции и да взимат решения в економическата сфера в публичното пространство и в частния сектор. Много често в економиката говорим за инвестиции, за разходи, има други важни думи, но това са от най-важните в европейската економика в момента. Когато използваме средствата за хора, това също е разход. Не само когато изразходваме парите за бетон или за машини или за а, някакви трайни активи. Така че този въпрос също трябва да се отчете, когато става въпрос за равенството на половете. Други предизвикателства също се споменаха. Жените не разполагат с толкова финансови ресурси, когато водят а, своите политически кампании схващането в медиите е различно по отношение на жените и тяхното кандидатстване за ръководни постове. По отношение на това доверие, е много важно да има критична маса, за да се подобри начина по който се е, приема мнението на жените. Много е важно да предприемем действия във всички тези области. Е, на първо място, как да се подкрепят жените, да се създаде критична маса. Имаме нужда от трансгранични мрежи на различни организации за жените, на различни неправителствени организации. Там жени от бизнеса, от синдикатите, от политиката могат да заседават – когато се обсъждат политически въпроси, независимо дали става въпрос на национално или на европейско ниво, тези мрежи могат да казват ясно и високо своето мнение, да получават подкрепа от различните брънки в, в тази верига, в тази организация, за да се засили тяхната позиция. По отношение на а, е, националните парламенти, а, е, можем, например, по време на избори да отправим послание, според което ще подкрепим е, жените, тъй като те внасят многообразие, да почетам колко е важно да се изберат и жени политици. Чуди се дали не може да има и някакви отделни програми тук в Европейския парламент, в Европейския съюз за образоване на жени журналисти, които да отразяват какво се случва в Европа, в европейската политика, е, за да се внесе баланси по отношение на, на отразяването на на политиката в Европа. Какво може да се е, направи от законодателна гледна точка, на следващия път, когато започваме преговори за промяна на основен договор, трябва да повдигнем въпроса за квотите. Аз мисля, че комисията трябва да бъде съставена от 50% мъже, 50% жени. И си мисля, че всяка държава членка трябва да предлага кандидати за комисари, които да са от двата пола. Един мъж и една жена, за да се улесни въвеждането на баланс. По отношение на частния сектор и бизнеса, се мисля, че ако там не се стигне до някакъв е, значим и видим напредък, също трябва да се наложат квоти. Последният ми коментар – е свързан с това дали тези законодателни дейности ще засегнат конституционните права. Аз мисля, че би могло да се положат повече усилия, за да се види как може да се въведат а, такива права в конституциите и на европейско ниво, за да се гарантира по-засилено участие на жените не само когато става въпрос за броя на жените, а и за да се избегне сегрегацията. Благодаря. Благодаря, госпожо Пиети Кейнен. Искам да благодаря на гостите от националните парламенти. Нашите гости са от Белгия, Чехия и Германия. Те споделиха своите позиции. Сега започваме дебата. Първи в списъка е господин Яник Боден от Френския сенат. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че давате думата за първи път днес сутринта на един мъжки глас. Благодаря много на Европейския парламент за възможността, която ни дава днес да обсъдим въпроса за ролята на жените в европейската политика. Смятам, смятам, че пулките, които може да се извадим от националния опит е мощен лост, особено когато става дума за демокрация. Жените представляват наистина половината, ако не и повече, от населението на нашите държави, така че никой днес не може повече да счита, че тяхното слабо представяне в а, политическата сфера не е въпрос. Моята държава, Франция, аз представлявам тук, Сената, горната камера, та, моята страна Франция, за съжаление, не е пример за подръже, подръже, подражание, както посочи всъщност Никол Фонтен. Ние сме всъщност на 47-мо място в световен мащаб по равнопоставеност на жените и много по-назад, даже на 160-то място в световен план, план мащаб, когато става дума за представителство на жените в парламентите. 18 жени има във френския парламент. 23 и 18 в различните камери. И така, от 10 години насам има напредък. Благодарение на реформата, стартирана през 2000 година от социалистическото правителство на Лионел Жоспан. През 1999 година се въведе конституционно изменение, за да може, и цитирам, законът да благоприятства еднаквият достъп на мъжете и жените до изборни длъжности. Това изменение бе предло... и гласувано от парламента и така всъщност бяха поставени основите на паритета, на равнопоставеността във Франция. Какъв бе по-нататъчният развой? Паритетът или равнопоставеността се превърна в една реално съществуваща действителност. В някои народни събрания, в някои мандати на Националната асамблея, но не винаги. Нека да погледнем как се съставляват избирателните списъци. Избирателните списъци по закон трябва да съдържат представители и на двата пола. В местните управленски органи, например, следва да се придържат към това процентно измерение от 45%. Друг един случай местните управителни съвети, общинските съвети на общините, наброяващи повече от 35 000 души. 48 трябва да бъде там процентът на жените. Тук в Европарламента от 2009 година насам, например, също има такъв завишен процент на представителство на жените. Там, където се прилага мажоритарно гласуване на два кръга, 3,5% от жените успяват да достигнат до най-висшата форма, най-висшият орган на управление. И когато стигнем вече до Националната асамблея, процента там става 18%. Как да се мотивират партиите да включват жени в избирателните си списъци? За сега няма кой знае какъв резултат. Постига се обикновенно чрез финансова санкция или чрез правила, юридически обвързващи принципи, всеки кандидат да има заместник кандидат К. Това е поне практиката, преобладаващата практика. С други думи, виждаме, че има на хартия паритет, но на практика тази равнопоставеност не съществува и освен това се прилага само в някои видове избори, които, например, изборите, които цитирах тук сега, на мажоритарен принцип. Катрин Моран преди малко обясни как достъпа на жените до местните управленски органи е възможно благодарение на закон, прият от нашия парламент в края на миналата година. Чакаме, значи, неговите резултати. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Катрин Мондесаве, която също е представител на Френския сенат. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Виждате, чухте всъщност, че Френският сенат днес е представен абсолютно равнопоставено. Ние сме заместник-председател и заместник-председателка на парламентарната комисия по правата на жените. Благодарим ви за възможността да говорим днес пред вас. Колегата Будан ви разказа как са се развивали събитията в Франция и как е постигнато днешното положение на нещата. Как се процедира при създаването на избирателни списъци и какви са правилата за равнопоставеност. Наистина има прогрес, но прогресът не е достатъчен. Тези избори, които протичат на мажоритарен принцип, са определено по-напреднали в материята. Останалите начини как на гласуване, на гласоподаване, както и териториалният закон, прият в края на миналата година от Френското национално събрание, на Френската национална асамблея, ще бъдат предмет на моето изказване. Просто искам да посоча някои конкретни факти, като например необходимостта сегашните генерални местни управници, наричани така във Франция, да бъдат заменени от териториални такива. И каква ще бъде разликата? Разликата ще бъде в начинът на избиране на тези нови териториални съветници. Те ще се избират по списъци. Това смятаме, че ще ни позволи да въведем да въведем на практика паритета, въпреки че това може да се отрази на териториалното представителство защото в крайна сметка няма да имаме гаранции нито за спазване на паритета, нито гаранции за спазване на партийното, на многопартийността. В Сената също така разгледахме въпроса и излязохме с документ, с доклад, наречен Нека да спасим паритета. Докладът бе прият с пълно единодушие от е, представителите на всички политически окраски. Как бихме могли да се справим с спазването на паритета и с конституционните предпоставки за това, гарантиращи еднакво право да избираш и да бъдеш избиран. Свободата не бива да бъде смесвана с желанието по друг конституционен път да се гарантира паритета. Законът за финансовите санкции съществува, както вече знаете. Както вече знаете също така, резултата, който дава, не е достатъчен както можем да си извадим заключение от пропорционалността между мъже и жени в Френският сенат. Нещо друго, позволете за него да ви, да ви разкажа за новият механизъм, наречен паритарен мажоритарен бином, който съдържа правото за кандидат и кандидатка като основна единица. В крайна сметка това ще даде резултат – защото още от началните му фази се застъпва този паритарен принцип. Това е началото. За бъдеще може да се очакват резултати – които да стават все по-успешни и по-успешни. За това исках да ви разкажа за тази наша практика. Тази година работим по изработването на конкретни условия, които биха могли да дадат резултат за гарантиране на паритета не само в политическия и в професионалния живот. Проведохме няколко одита и госпожа Райзер, например, като е докладчик по този въпрос, работи по въпроса за представителството на жените в средствата за масово осведомяване, например. Например, смятаме, може би това не е общо разпространеното мнение, но в телевизията, например, образът на жената е или стереотипизиран, или манипулиран и изобщо не присъства толкова широко, колкото си представяме. Обикновено Обикновено е представена в ролята на жертва, в ролята на потърпевша, а не в ролята на професионалист или експерт по някакъв напредък, по някакъв въпрос. Така че именно тук ще започнем борбата за представяне на един по-балансиран, по-пълнокръвен образ на жената в медийното пространство на първо място и след това ще преминем в сферата на образованието. Благодаря. Благодаря. Сега ще разберем каква е ситуацията в Литва. Давам думата на госпожа Мария Павилионене. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, за мен е голяма чест да съм тук в залата сутринта и да обсъждам значението на Международния ден на жената, който промени света. Относно бъдещето на политическата роля на жените в Европейския съюз, ние сме съгласни, че тя трябва да нарасне. Нуждаем се от повече жени на ръководни длъжности, повече жени лидери в Европейската общност. Но жените лидери, жените в политическите партии обаче не са същите. не можем да запълним националните квоти. Трябва, ето защо, да квалифицираме жените, за да станат те в широко скроени политици. С оглед опита на нашия парламент в Литва, не всички жени политици си дават пълна сметка за аспектите свързани с половите в политиката, проблемите свързани с пола, правата на човека, женски въпроси, като правото на възпроизвеждане, семейство планиране, аборт, сексуално образование, човешки права на сексуални младсенства, насилие в семейството. Подчертавам, че в бъдеще Европейски съюз трябва да поставим повече акцент върху личностното изграждане на жените, самообразованието на жените, тяхната увереност в себе си, отговорност, образование. Политическият феминизъм започва в политическите партии. Има случаи, в които жените в политическите партии губят индивидуалното си лице и се превръщат в трибуна на партийната идеология. Когато жените представят консервативната догма. Много често това е в ущърп на равните възможности. В заключение, жените трябва да проявят солидарност, да не са разпокъсани. Трябва да променим нагласата на жените за тази цел. Те трябва да станат прогресивни личности, да се комбинира системата на квотите с специалния акцент върху личностното изграждане на жените. Благодаря. Благодаря. Сега обръщаме взор към Португалия. Давам думата на госпожа Мария Росарио. Имате думата. E Благодаря. Госпожо председател, уважаеми колеги, вече на няколко пъти се спомена, че правото да се упражнява власт е едно от основните права в демокрацията. Аз искам да поговоря за устойчивото развитие. В Португалия през 2006 година приехме един закон за равно политическо представителство. Той въвежда квоти. Казахме, че поне 33% от а, участниците в предизборните списъци трябва да са жени. Така се опитахме да постигнем един по-добър баланс. Тази мярка, заедно с други мерки, които бяха въведени, Например, закон за трудовия пазар, който предвижда съчетаване на професионалния и семейния живот, както и други мерки, свързани с създаването на инфраструктура, за подкрепа на развитието на семейството, механизми за установяване на равенство, механизми, които да помогнат на жената да започне да участва в взимането на решение. Освен това, Създадохме специален орган, който се занимава с взимането на решения от страна на жените в парламента. Постигнахме голям напредък. Сега имаме около 30% участие на жени. По отношение на общинските управители имаме много какво да догонваме, защото имаме някъде между 10-20% представителство на жените. Механизма за постигане на едно по-голямо участие на жените в органи, които взимат решение, трябва да бъде основан на квотите. Чухме какво казаха колегите от Франция, поне половината участници. Ние в Португалия имаме поне една трета. Ако се приложи съответния закон, както трябва, е, мисля си, че ще постигнем нещо все пак. В някои избирателни списъци разделянето по пол беше забележително. То доведе до реална една трета за жените. В други обаче нямаше почти никакво представителство на жените, защото знаете, че по силата на, на политическите практики има компенсация между избирателните списъци в някои имаше само една жена, примерно, след много голям брой кандидати. Съответно, проблема просто се отложи във времето. В първо момент се водят дебати относно достъпа на жени до политическите органи. Не можем да се ограничаваме само до законодателната власт трябва да преминем и по-нататък към управителните съвети на компаниите, управителни органи в финансовия свят. В моята страна няма нито една жена, която да има економическа отговорност. В Централната банка на Португалия няма жени в управителния съвет. Ако погледам 20-те най-големи португалски компании участието на жените е само около 4% някъде. Университетите и техните управителни органи 7%, е не повече жени. Така че сериозни трудности имаме пред себе си по отношение на увеличаването на броя на жените, които участват в ръководни органи. Е, това е изключително важно за устойчивото развитие. Тук е важно да поемем и инициативи, защото в частния сектор не можем да налагаме квоти. Затова какво да направим, за да може и частния сектор да се чувства принуден да направи нещо подобно. Нещо, което е толкова важно за развитието. Как да подходим, да им дадем някакъв вид стимул или да ги заклеймим просто. Тук трябва да има едно доброволно начало все пак. Разходите, освен това, свързани с тази асиметрия в политическите органи, тези разходи са нещо, което превръща обществото и неговото развитие в нещо неустойчиво. Позицията на гражданите, освен това, тя е изключително важна. Нека да дам два примера от моята страна свързани с нещо, което има е влияние върху развитието. Става въпрос за демографията и за поведението. Колективно ние можем да сме по-съзидателни, да имаме по-голямо влияние и е, трябва да има сериозна политическа воля, за да се промени развитието, което в момента не е положително. Благодаря. Следващото изказване ще е от Словакия. Ще дам думата на госпожа Ана Белосова. Имате думата. за слово. А увод ми доволте няколко... Благодаря, госпожо председател. Ще дам малко информация по темата във връзка с Словакия моята страна няма да се въвеждат квоти в близко бъдеще. Политическите партии на власт отказаха да се въведат квоти. Отказват и определенето на съответния процент жени в партийните листи. По време на последния законодателен мандат се намали процента на жените, сега е 16 на 100 в парламента. От Гърция чухме, че с квотите са постигнали 17%, което означава, че в Словакия положението съвсем не е зле. За първи път имаме жена министр-председател в нашата история, но при все това участието на жените не е много по-добро, защото като изключа министр-председател има само един министр-жена сред целия кабинет. Говоря за министъра на правосъдието. Относно представителството на жените в Словашкия парламент, процентът е много нисък. При нас е пропорционалната система. Понякога стабилността на правителството зависи от два или три гласа. Политическите партии много внимават е, къде точно ще е позицията на младите жени в е, партийните листи. Те могат да забременеят и да напуснат депутатското си място. В Конституцията е записано, че мандата се освобождава и не е предвиден отпуск по майчинство за депутат депутатът жена в нашия парламент трябва да освободи мандата, който заема и да напусне парламента. Това е единствения вариант. И още нещо, свързано с първата сесия. В Словакия има така наречените първични избори. Кандидат от всяка политическа партия трябва да получи 3 на 100 от всички гласове за съответната политическа партия и тогава може да бъде номиниран в парламента. Въпросът ми е защо не е възможно на базата на този преференциален режим да се вкарат повече жени. Ако жената е номер 50 в листа, ако дойдат всички жени да гласуват за нея, тя може да се издигне на първо място в класацията. Въпросът ми е, защо жените не избират други жени? Мисля, че ние жените не гледаме на самите себе си като на достатъчно квалифицирани лица и предпочитаме мъжете – и възниква въпроса на какво се дължи това. Един въпрос по-общ план. Много се говори тук за квотите. Въпросът ми е къде е гаранцията, че квотите ще доведат до качество в политиката? Каква е целта? Само да изпълним целта определен процент жени и толкова. Така ли? Днес празнуваме 100 годишнината на Международния ден на жените, борбата на жените за свобода и права. Понякога мисля, че развитите страни дължат все още много на жените. Тук не визирам само разликата в заплащането, насилието, говорим за позицията на жените в е, ислямските държави, но да видим какво е положението в развитите държави, демократичните общества. Колко жени са все още обект на домашно насилие? Нека първо да видим как стоят нещата в нашите собствени държави. Продължаваме да говорим за грижите за децата. Това винаги ще е роля на жената – Наблюдава се тенденция жените да отлагат раждането на деца до възраст е, на, на след 30 години. И такова е обществото. Една млада жена има следните две възможности кариера или семейство. Затова тя вина няма. Вина има обществото. То не създава достатъчно условия тази млада жена да не трябва да прави такъв избор. Да не трябва да избира, да речем, семейство пред кариерата. Нека да се опитаме да намерим отговор на въпроса и защо жените не са представени в политиката. Смятате ли, че отговорът е, че защото няма квоти? Квотите за мен лично са малко обидни. Ако се зададе въпроса защо няма достатъчно жени в политиката, трябва да започнем да търсим истинските причини за този проблем. Трябва да предвидим стандартен процес, жените да влизат в политиката. Трябва да подпомагаме живота на жените в страните на самия Европейския съюз. Мисля, че това е основната причина, в която се крие недостатъчното представителство на жените – Аз очаквах, че днешното мероприятие ще постави акцента не само върху жените в политиката, а принципно върху положението на жените в Европейския съюз, на които обществото все още дължи много. И още нещо във връзка с това, което каза господин Бузек – Дори да говорим за равенство, мъжете не трябва да забравят е, жените и по повод Международния ден на жените, мисля, че ние заслужаваме букет от господин Бузек. Единственият начин да се отпразнува този ден е- за една жена е с букет. Следващия оратор е от Полша, госпожа Ивона Аренд, Имате думата. Много ви благодаря. Благодаря ви за тази покана на тази толкова важна конференция. Всички се интересуваме от участието на жените в политиката. Няма нито една страна в Европейския съюз, в която жените да кажат, че са 100% доволни от своето положение. В моята страна, Полша, както заяви е, председателя Бузек и е, депутата Коларска-Бубинска е, имаше една инициатива, подета от Организации за правата на жените, жени депутатки. Тази инициатива се появи през юни 2009 година пред Конгреса във Варшава. През декември 2009 година се внесе законопроект пред а, а, пред парламента, за да се а, установи равенство във всички сфери на обществения живот. В а, Полша на 5 януари тази година най-накрая успяхме да приемем нов изборен закон, който може и да не е изключителен и може и да не отразява исканията на онези, които започнаха тази инициатива, за която говори, защото те искаха да има 50 на 50 участие, но пък все пак успя да постигне нещо. Сега имаме квота от 35% жените и 65% за мъжете. Така че не може да има по-малко от 35% жени. Ако има съответно един списък с трима кандидати, поне един кандидат трябва да е мъж и поне един кандидат трябва да е жена. Всички предизборни списъци, които не изпълняват тези изисквания, трябва да се върнат на избирателната комисия и грешката трябва да се промени в рамките на 3 дни. Ако това не стане в рамките на 3 дни, избирателната комисия може да реши да не регистрира този избирателен списък въобще съответно кандидатите няма да могат да участват в изборите. Естествено, не знаем какво ще стане на практика. Защото първите избори те първа предстоят, които ще бъдат засегнати от този закон. Ще има парламентарни избори през есента на тази година. Те ще бъдат засегнати от този нов закон. Мисля, че това е добра стъпка в борбата за пълно представителство в политиката, но проблема не е напълно решен. Не по-добре е да имаме и разпоредба, която освен квотите предвижда и гарантиране на някои конкретни места. Защото знаем, че мястото е решаващо за това дали ще влезеш в парламента или не. Може да се стигне до положение, в което жените ще бъдат в предизборните списъци, ще има запълване на квотите, но те ще бъдат много по-долу в списъка и няма да могат да влязат в парламента. Може да не се стигне до там, че да има повече жени в полския парламент, отколкото е сега. Така че самите квоти няма да решат проблема. Трябва да има определена на места в изборния списък, за да има гаранции, че ще влязат жени в парламента. Какво е положението в Полша? От статистическа гледна точка нямам достатъчно време за да ви дам всички цифри. В полския парламент обаче повечето от депутатите мъже имат по-низко образование, отколкото жените депутати. Т.е. жените депутати в по-голям процент имат висше образование. В Европейския парламент обаче мъжете са много повече, мъжете поляци, както и в националния парламент. Надяваме се, че новия закон, за който ви говорих, ще промени положението тази есен. Нека да кажа няколко думи за положението на жените в Польша като цяло. Има неравенство по отношение на заплащането, неравенство по отношение на третирането на жените на трудовия пазар. Много често, когато една жена се явява на интервю за работа, я питат иска ли тя да има семейство и деца. И тя, ако каже, че естествено планира да има деца, тя не получава работното място. Съответно, работодателя наема мъж на нейно място, защото мъжа няма да вземе отпуск по майчинство, няма да взима отпуск по болест, когато детето се разболее. Това не е проблем само за Польша. Това се случва в целия свят, според мен. В Польша имаме пет е, жени министри. Радвам се, че това е така, защото от статистическа гледна точка това не е толкова лошо. Значи Пет жени министри имаме. Има много жени, които са заместник министри. Това е добре. Защо жените не искат да участват в политиката? Това е въпрос свързани с възпитанието на децата. Много често жените започват да участват в политиката след като техните деца са отраснали. Защото преди това те трябва да се грижат за тях и да ги възпитават. Да, ще приключа, госпожо председател. Трябва да променим нашия менталитет и менталитета на мъжете. Най-вече, защото ако нашите брачни партньори, ако нашите съпрузи не ни подкрепят, ние няма да можем да участваме в политиката. Защото за нас семейството остава на първо място и докато не променим менталитета на мъжете и докато те не започнат а, да смятат, че ние също имаме право на лична кариера, положението няма да се промени. Желая ви всичко най-добро в професионалния и личния живот. Смятам, че тази конференция е много необходима и ще доведе до започване на разискването на тези проблеми. Благодаря, казва председателката. Искам да напомня на всички оратори, че сме определили лимит от 3 минути за всяко изказване, за да може максимален брой колеги да се изкажат. Нека сега да дам думата на колегите от Румъния. Давам думата на госпожа Силва Мария Петер от Румъния. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, în România, unul dintre domeniile în care... Госпожо председател, дами и господа, при нас няма баланс между мъжете и жените в политиката. Потенциалът на жените не се реализира изцяло заради дискриминация. Е, не е достатъчно добра е нормативната уредба. Макар, че положението на жените бележи подобрение през изминалото десетилетие, все още съществуват неравенства. Основните права на жените, свързани с участието в политиката и взимането на решения, много бавно се реализират. Смятам, че в едно общество, където жените имат право до образование и равни права, достъпът на жените до политика или всякаква друга сфера не трябва да бъде възпрепятстван. Ако видим представителството на жените в парламента, от 333 депутати, само 37 са жени. А от 137 депутати в Сената, само 8 са жените. За първи път председателя на Камарата на депутатите е жена. На жените се падат само 10,3 на 100 дори след изборите през 2008 година. Това е под средната стойност за света, която е 15 на 100 и под средната стойност за Европейския съюз и страните от Организацията за економическото сътрудничество и развитие. Ние сме много под 307% представителство на жените в скандинавските държави. Знаем, че в Швеция е рекорда такова представителство 43 на 100. Ако очакваме реалистично едно балансирано участие в политиката на мъжете и на жените, трябва да отчетем всички участници в политическия живот. Неколци на жени не могат да решат всички проблеми, пред които са изправени жените, дори и тяхната работа да се отличава с голямо качество – Причината за ниския процент жени в румънския парламент е следната. Има традиционен стереотип за ролите на мъжете и на жените в обществото. Гражданите отказват да гледат на жените като на политици. Те смятат, че жените трябва да си спечелят тази привилегия. Липсва подкрепа липсва и подходяща нормативна уредба. Чрез моята дейност като депутат и секретар на Комисията по равни възможности в Камарата на депутатите, основната ми цел е да променя съществуващото законодателство и да предложа нови закони, с които да се позволи на жените да имат равни права основни права, а на теория мъжете могат да подпомагат и жените, макар че в повечето случаи жените сами се подкрепят и сами търсят решение на проблемите си. Ето защо смятам, че жените сами трябва да се изправят и да отстояват своите интереси. Благодаря. Благодаря. Отиваме към Кипър, госпожа Тина Акилидо. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Кипър не може да се гордее с стабилно представителство на жените в политиката. В настоящия парламент представителството на жените варира между 11 и 16%. Защо варира? Защото има политици, които се отказват от депутатското място и започват да се занимават с нещо друго. Няма да ви давам други статистически данни, защото много вече цифри чухме. Аз смятам, че ние трябва да очертаем ясни приоритети на ниво Европейски съюз и на национално ниво, ако искаме да има скорошни промени по отношение на равенството и ако искаме да има напредък. Най-важният приоритет, според мен, е да има едно непрестанно усилие чрез конкретни мерки и от политически характер за справяне с стереотипите по пол. Стереотипите свързани с ролите на двата пола в рамките на семейството и живота като цяло. Ако не направим нещо подобно, няма как да има промени в партиите, които са вторичен приоритет според мен. Ние трябва да променим менталитета на хората, менталитета и на партиите, техните вътрешни процеси. Трябва да приемем политики, които са по-благоприятни за развитието на семейството, не на жената толкова, колкото на семейството като цяло. Просто трябва да се осигури една грижа за семейството. Ние имаме един протокол, който ни задължава да продължим да овластяваме жените, за да може жените да получат необходимата власт и да се справят с всички предразсъдъци, свързани с нейното участие в политиката, като естествено партиите трябва да оказват подкрепа. Според предразсъдъците, за жените се смята, че те нямат почти нищо общо с политиката. Освен това, има предразсъдъци свързани с отглеждането на децата. Смята се, че жените традиционно са майки. Трябва да има разпореди свързани с равното разпределение на отговорностите в семейството. Жената трябва да бъде подкрепена да положи максимални усилия, за да гони и професионална кариера. И да започне работа и в сферата на политиката. Всъщност, жените имат нужда от окоръжаване и това окоръжаване трябва да дойде от движението на жените на национално и на европейско ниво. Много е важно да има съвместни действия, освен това не само на европейско ниво, но на ниво държава членка. Би било добре да се записват добри практики, насочени към справяне с проблемите, които пречат на жените да участват активно в политическия и економическия живот. За мен лично Квотите трябва да са с помагателна функция. Те могат да бъдат положителна мярка, независимо дали са задължителни или факултативни, но те няма да ни разрешат проблема. Благодаря. Благодаря. Сега отиваме в Гърция. Госпожа Панайота Цуни. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για... Благодаря, госпожо председател. Особено съм доволна, защото това е първото ми посещение в Европа, тук в сърцето на Европа и тук отбелязваме един много важен за жените въпрос. Знам, че наближава края на дискусията, ще се опитам да говоря по-малко от 3 минути. А и без това положението в Гърция вече бе представено от колежката Царуха много добре. Участието ни се увеличи тройно през изминалите 15 години, но това все още не е достатъчно. Искам да продължа от там, докъдето спря Кипър, във връзка с ролите и предразсъдъците, стереотипите, Неща, които повдигнаха много от колегите. Ще представя едно малко странно мое схващане, което не е чак толкова странно. Ние тук отглеждаме деца, всички нас. Всички ние. Това поколение или вече е взело властта в ръцете си, или скоро ще участва в взимането на решения – ако сме си свършили добре работата, нещата изглеждат много положително. Скоро ще имаме абсолютно равенство 50 на 50. С мъжете, които сме отгледали. Но обществото все още се контролира от мъжете. Значи, каква ми е мисълта? Трябва да се засилят контакти между парламентите, да се приемат съответните мерки. Но наред с това, трябва да помислим за разкриването на една възможност, косвена, но много важна, да се възпитават млади мъже и жени, които ще са в центровете за взимане на решение. Ние имаме да изиграем важна косвена роля като жени, които отглеждат граждани и политици, за да променим положението, което се застоя дълго време. Тази мисъл вече започва да набира внимание в редица международни форуми по системи на въпроса за равенството. Исках да я споделя и тук. Благодаря. Благодаря. Отиваме в Унгария. Госпожа Тимея Сабо. Uh, Благодаря. Аз е, ще бъда съвсем кратка с оглед на времето. Нека да ви очертая какъв е проблема в е, Унгария. В Унгария положението не е розово изобщо не само от гледна точка на останалия свят, но и в Европа. През 1990 година, след като се смени режима, това доведе до намаляване на броя на жените в политиката. През 1995 година в световната класация ние бяхме на 43-то място. През 1900 98 бяхме на 86-то, сега сме на 127 място. Тази е, класация говори сама за себе си, ситуацията не е добра, полагаме всички усилия да се справим с проблема. Моята политическа партия е единствената, която има квота. В нашата група имаме 30% жени депутати. За сравнение, искам да ви кажа, че в е, парламента имаме 386 депутати и само 34 са жени, т.е. по-малко от 9%. Всички партии, с изключение на нашата, имат само около 9-10% жени депутати. Аз съм за квотите, не защото те са отличен постоянен инструмент, а защото те са необходим инструмент и за да дам отговор на колегата от Словакия, поне до известна степен, искам да кажа няколко думи свързани с този страх и това дали квотите са продуктивни или не. Всъщност, при нас нещата се оказаха доста продуктивни, тъй като жените депутати от моята партия се справят отлично в парламента. Затова, е, онези, които не знаят какво да правят с квотите, е, трябва да бъдат е, по някакъв начин опровергани. Много често, естествено, се говори за баланса между личния и професионалния живот. Ние имаме ново правителство от май месец насам. Там няма нито една жена министър. Сред държавните секретари, има само една жена. Интересно е, че сред заместник държавните секретари има по-голям брой жени. Това демонстрира, че в Унгария има стъклен таван. В унгарската политика има такъв таван. Интересно е да се отбележи, че по отношение на унгарските представители в НАТО положението е много по-добро. Е, то е почти 50 на 50 в Европейския съюз. 70 на 30 е, е съотношението, така че в международен план се справяме по-добре, отколкото в Унгария. Така че не знам защо това е така. Може би нещо има в обществото в Унгария. Трябва да има по-добро образование, през 2007 година имаше обществен дебат отнесно, относно квотите и стана ясно, че нито политиците, нито хората знаят кой знае колко за този феномен. Така че нашата роля е да повишим осведомеността. Но това трябва да е временен инструмент за справяне с проблема, не постоянен. Е, квотите не са с такава цел – Оценявам високо казаното от един от ораторите, който спомена майките и самотните майки. В нашата партия има самотни майки. Аз самата съм без партньор в момента. Благодарение на моята партия а, ние а, успяваме да съчетаваме личния и семейния живот. Е, надяваме се, че ще продължим да работим по всички тези проблеми и ще повишим осведомеността за това как можем да съчетаваме личния и професионалния живот. Е, в тази връзка подкрепям до голяма степен колегата от Кипър, която каза, че не става въпрос е, за политики, които да са насочени към жените и техното участие в политиката, а политики, които да са насочени към семействата. В Унгария един от основните проблеми е свързан и с връщането на трудовия пазар на жените. След като те отгледат своите деца, няма достатъчно възможности. Възможностите се свиват, след като жените са станали майки. Една добра новина, свързана с Унгария, е, че парламента току-що номинира един специален представител е, е, е, част от правителството, който ще се опитва да насърчава и да окоръжава жените, които се опитват да се върнат трудовия пазар след като са станали майки. Благодаря. Отиваме в Черна гора. Госпожа Душанка Тусо. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми евродепутати, колеги от национални парламенти в държави членки и страни кандидатки. Като представител на страна кандидатка, за мен е чест да се обърна към вас от името на нашата комисия в парламента за равенството на половете в деня, в който празнуваме годишнина от борбата за равенство между половете. Много е постигнато, но предстои много работа, особено за средните кандидатки, за да постигнем е, нивата, към които се стремим. Три важни въпроси бяха зададени. Нивото на реализиране равенството на половете – в този случай, като давам отговор на въпросите, ще представя какво е положението в Черна гора и постигнатият напредък по линия на правата на човека. В Конституцията ни е залегнал принципа за забрана на дискриминацията на каквито и да било основания. Член 18 изрично огласи, че държавата е длъжна да гарантира равенството на мъжете и жените и да разработва политики за равно възможности. През 2007 нашият парламент прие закон за равенство между половете, който задължава правителството и изпълнителната власт да прилагат принципите на равенство между половете при упражняването на своята власт, особено да се гарантира по-конкретно балансирано представяне на половете в изборите и в някои органи. В правилника към прилагането политическите партии трябва да предприемат мерки за балансирано участие на мъжете и на жените в партийните листи за избори, е, парламентарни и общински. В законодателната си дейност и в работата на комисиите си парламентът на Черна гора създава решения, стандарти, механизми за запазването на равенство между половете и премахването на дискриминацията въз основа на пола. Като съдим за резултати от работата и взете вече решения, парламентът не е реализирал изцяло потенциала. Положението в момента сочи, че жените все още не са достатъчно представени в политиките. Това е от, от основните пречки за упражняването на правата на жените – ние сме еднокамарен парламент, жените депутати заемат 12,3 на 100 от общия брой депутати, което е много малка цифра на фона на стойности в други държави членки. Председателя и заместни председатели са мъже. Само в две от комисиите председатели са жени. В местната власт положението е много сходно. Има само една жена кмет от 21 общини. Само една жена в Министерския съвет е министър, министър на науката. Положението е изходно в други органи на държавната власт. В съдебната власт има значително по-голям брой жени на ръководни длъжности. Главният съдя и прокурор са жени. Процесът за изменение на избирателния кодекс тече все още не е финализиран модела за участие на жените в партийните листи, макар че и от опозицията и партиите на власт предлагат сходни представителства за квоти, идеи за квоти на жените. В края на изборната сесия на парламента трябва да се реши проблема с този въпрос. Надявам се, че ще се намери добро решение. Комисията извършва наблюдение на спазването на закона за равенство между половете във всички сфери на обществения живот. Резултатите от проучването ще бъдат представени този месец. На ниво политически партии съществуват програми и мерки с цел по-голямо участие на жените. Темповете на тяхната реализация не са задоволителни. Едно скорошно добро събитие е, че най-голямата опозиционна партия възприе принципа за квотите и го приложи спрямо избирането на лица в органите на партиите. Така ще започне да се изпълняват конституционно залегнатите принципи и принципи в нормативната уредба за осигуряване на равенство между половите в Черна гора. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Ярока, член на Европейския парламент и заместник председател на Комисията по равенство на половете. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на всички колеги. Благодаря ви за този дебат. От 6 години вече съм член на Комисията по равенство на половете и този въпрос постоянно се повдига приветстваме, е, приканваме по-скоро комисията и съвета да направят необходимото от дълго време на сам. Е, чак преди два дни госпожа Рединг представи своя документ е, за промени не само в политиката, но ами и в бизнеса. Тя, госпожа Рединг, каза, че има много какво да се направи и само след година Европа ще види как се променят тези механизми, ще се направи проучване на нещата в момента и след година ще може да се обсъди възможността за квоти. Е, видяхме, че на политическо ниво има напредък, има възход по отношение на участието на жените, това обаче не е достатъчно, както стана ясно. Нашата комисия наскоро изготви два доклада. Единия е на Рова на Плумп относно най-бедните жени в Европа, а втория свързан с равенството между мъжете и жените през 2010 година. В, в хода на, на разискванията се каза, че жените страдат от дискриминация основа на, на множество различни фактори, но основното тук е липсата на образование. И най- Важното е да се подчертае, че, основният проблем е свързан с това, че жените не получават достатъчно овластяване. Да, има жени в образованието, в университетите, но не това е основното. Защото се оказва, че е, жените, е, които са на водещи позиции, идват е, от най-низките слоеве на обществото, тъй като те са, те са успели по някакъв начин да се издигнат. Аз съм единствения представител на ромската общност в парламента, а би трябвало според цифрите да има поне десетина или двайсет. Какво да кажем за жените с увреждания, жените майки, жените, които се грижат за семействата си, жените, които са в неравностойно положение. За това си мисля, че вие, онези, които вече сте политически лидери, трябва да се погрижите за жените в най-низките слоеве на обществото, за да може по някакъв начин да се справим веднъж за винаги с тази дискриминация, да разрушим този стъклен таван. Много е важно вашия опит да се канализира по някакъв начин, не само когато става въпрос за политиката, но и за бизнеса, за това Приветствам а, вашето участие днес и ви призовавам да подкрепите работата на Комисията по равенство на половете в парламента, защото тази подкрепа е важна. Вие трябва да се постараете, за да може онези, които вие представлявате, извинявам се, че говоря толкова дълго, вие трябва да се постараете така че онези, които представлявате, да могат по някакъв начин да имат шанс за реален и равен старт. И Комисията по правата на жените ще ви помогне. Благодаря. Госпожа Робинсън има думата. Благодаря. Малко време остана. Само да кажа, че наистина ми беше приятно да изслушам дискусиите на двете сесии и на изказването от президиума. Като старейшина, както казах, ми направи впечатление факта, че тук има много красноречиви млади жени в парламента. В 17 парламента процентът на жени е по-малък от 25 на 100 след 100 годишни Международен ден на жените. Не можем да се примирим с бавна промяна. Нуждаем се от радикална промяна, нещо за което настоявам. Може би Европейския парламент може да даде някаква индикация, че трябва да се обърне сериозно внимание в държавите, където процента на жените в парламента е по 25. Защото процента в Европейския парламент е по-висок. Защо е важно това? Ако се натрупа критична маса на жените в парламента, ще се засегнат всички въпроси, за които говорихме тук. Че жените са по-сериозно пострадали от, краз, от кризата, че са маргинализирани. Всички тези въпроси ще могат да бъдат обсъдени след като се натрупа критична маса жени. 25 на 100 е минималната критична маса в един модерен парламент. В много парламенти, включително в моята държава, процентът е по-нисък. И това е наистина неотложен въпрос. Трябва да се насърчаваме взаимно, за да търсим радикална промяна, а не някаква бавна промяна. Благодаря, госпожа Фонтен. Мерси, мерси, Много благодаря, госпожо председател. И аз ще бъда кратка в, в заключителните си бележки. Поздравления. Поздравления за организирането на тази среща. Аз самата намерих е, дебата за пламенен и не само пламенен, но и градивен и съзидателен с оглед на бъдещето. Едно нещо само искам да посоча, което всъщност бе подчертано на няколко пъти, така наречените квоти. Прословутите квоти, те наистина са обидни аз за това никога не ползвам думата квота, ползвам по-скоро понятието паритет, равнопоставеност. Ние просто се стремим към постигане на паритетно представителство по причини свързани с справедливостта или демокрацията. Аз самата не се почувствах много обидена от наскоро опубликуваното съдебно решение на Европейския съд за това, че трябва жените да плащат същите осигуровки като мъжете. Така че, когато иска човек равнопоставеност и паритет, поема съответни рискове паритетът е паритет. За това не бива да говорим за квоти, защото просто не искаме привилегии за другите. Аз самата съм в ам, близки връзки и контакти с местни управници, с кметове мъже, които в началото бяха много отрицателно настроени, а днес казват, че след днешната революция намират нещата за много подобрени. Не само подобрение за демокрацията като цяло, а и за гражданите в частност. Уверявам ви, че когато такова едно съждение е изказано от мъж, то е още по-ценно тъй като самите мъже признават необходимостта от еднакво представителство. Тоест, в зародиш е процес, Процес, който лека по лека, без магическа пръчица, а бавно и по лека, в крайна сметка ще доведе до мобилизиране на силите, така както каза, че е необходимо представителката на лобистката Организация за правата на жените пред европейските институции. Много благодаря още веднъж. Благодаря и на госпожа Кайнен, които, която днес ни представи доклада си, кой, чието развитие аз ще следя с интерес за в бъдеще. Благодаря. Благодаря, госпожа Кейнен. Uh, Искам да благодаря на всички вас за ценните коментари и идеи. Те бяха насочени към бъдещия доклад. Говорихте за различното положение в различните части на Европа. Три коментара. На първо място, да, ще е интересно да видим какви действия можем да предприемем по отношение на държавите членки, където числата наистина са обезпокоителни по отношение на националните парламенти. На второ място, ролята на образованието. Можем ли да създадем някакъв вид менторски програми, в които да участват момичета, девойки, които да се запознаят с това как функционира политиката. Третия ми коментар е свързан с социалното измерение. Жените имат нужда от благоденствие, както и цялото общество, така че трябва по някакъв начин да работим в тази връзка, да се надяваме, че всички ще превърнем това в реалност. И накрая, но не на последно място, искам да ви благодаря доста се получих от а, това, което казахте. Е, да се надяваме, че ще запазим а, връзките и контактите между нас а, и за бъдеще, когато се опитваме да се справим с всички тези проблеми. Благодаря, казва председателката, благодаря на всички изказали се, благодаря на всички, които участваха за този конструктивен и полезен дебат. Искам да ви напомня, спомня само за още няколко неща, свързани с честването на Международния ден на жената в Брюксел и Страсбург. В пленарна зала в Страсбург, заедно с комисията и унгарското председателство, ще отбележим 8 март по един специален начин. Освен това, ще има и един семинар за журналисти на тема Ръководната роля на жените политическите групи, социалистите и демократите организират един семинар, който се нарича 100 години борба за равенство. Европейската обединена левица организира една конференция относно социалния напредък и жените. Зелените днес ще се занимават с една тема относно свързана с, отново свързана с инициативата на, на, на жените. Благодаря ви за това, че очертахте не само напредъка, но и предизвикателствата. Надявам се, че всички ще успеем да постигнем онова медийно внимание, което искаме, насочено към нашите проблеми и ще се изправим като един в борбата за равенство. Обеден съм, че ще успеем да постигнем нашите цели. Трябва да покажем, че не сме готови да чакаме още 100 години, за да живеем в едно по-добро общество не само за жените и децата, но и за мъжете, за всички. И в това общество равенството трябва да е на почет. Така приключваме. Искам да ви напомня, че има един коктейл, един етаж по-надолу от етажа, на който се намираме в тази сграда. Благодаря на всички. Отново благодаря на секретарята на Комисията по равенство на половете. Благодаря на преводачите. Извинявам се за това, че Продължихме малко по-дълго от предвиденото. Благодаря отново на всички. Желая ви честит 8 март. Благодаря.